Скъпи гости, оратори, участници, откривам заседанието на Интерпарламентарната комисия по повод е, Международния ден на жената 2019. Та, темата е жените и тяхната власт в политиката. Ще представени са тук пред депутати от 16 е, национални парламента, плюс Норвегия – Добре дошли на всички. С интерес ще изслушаме това, което ме да ни кажете в тази, по тази важна тема. И е, преди това няколко практически е, бележки, съобщения. Това е организирано заедно с дирекцията за връзки с националните парламенти. Превод ще има на почти всички е, е, европейски езици, с изключение на ирландски. Заседанието се предава по интернет. По време на откриването участниците няма да могат да е, се изказват. Ще има такава възможност по време на отделните панели. Имайте предвид, моля, че времето е, предвидено за изказвания е ограничено ще е, следите часовника по време на цялото мероприятие, за да се вместим в е, програмата. Е, този, който иска да вземе думата от националните парламенти, би трябвало да попълни формуляра, който ви е раздаден. Имайте предвид, че хаштага за нашото Нашата проява е, е хаштаг е, Women's Power in Politics. И сега ще дам думата за е, въвеждащо слово от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Господин председател, заповядайте. Благодаря много, Оливия. Ливия. Госпожо президент на Република Харватия, госпожа комисар за правосъдие и е, равнопоставност на половете. Голямо удоволствие за мен, че съм тук е, днес, е, един ден пред Международния ден на жената, преди Международния ден на жената. Жената е най-важният човек в живота ни, нашите майки, съпруги, дъщери, сестри, представени в парламента Целта е да избегнем дискриминация е, в е, отделните държави членки в Европейския съюз. Е, ние сме един от най-свободните и проспериращи региони в света. Това е защото Европейския съюз е едно от най-егалитарните общества в света по отношение на ролята на мъжете и жените. Равните възможности е един от стълбовете на, на нашето общество. И е, би трябвало да продължим усилията си в тази посока, тъй като все още много работа ни предстои. Преди всичко, равнопоставеността означава свобода. Свобода да избереш собственото си бъдеще, какво да учиш, какво да работиш е, и е, е, да си свободен. Европейския парламент винаги е, е защитавал правата на жените вътре и извън Европейския съюз. Спомням си решението, което взех е, против е, колегата Корви Мики след неговата невероятна реч в пленарна зала в парламента. Парламентът винаги е играл важна роля в конкретни случаи, като например е, освобождаването на Са Биби или е, връчването на е, наградата на Сахаров на жени като Малала, Надя Мурат и Ламия Башар. Работим Е, и е, в е, памет на журналистката от Малта, която бе убита преди година. И настояваме да узнаем имената и на убийците и на техните близки. Трябват ни повече жени в политиката, на ключови позиции и в бизнеса. Тук не, не, това не е битка между мъжете и жените, е битка за една по-силна Европа, която не може да бъде изградена без пълно признаване правата на жените. Това е битка за е, достоинството е, на всички. Трябват ни жени в, на властови позиции в политиката. Благодаря. Uh, uh, uh, благодаря много, господин е, председател, господин Таяни, за вашите уводни бележки. Сега ще дам думата на заместник-председателя на Европейския парламент, е, господин Пападимолис. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря за това, че е, сте тук. Много важно заседание е това ден преди Ден на жената и почти 80 е, дни преди предстоящите европейски избори ще говоря пред вас в качеството си на заместник-председател, който отговаря за е, равенството и е, разнообразието. и ако позволите, ще превключа на матерния си език, на гръцки, така че използвайте слушалките. Особено се радвам, е, виждайки е, толкова пълна зала, толкова е, силно участие от много страни. Искам да споделя накратко няколко идеи и няколко неща да кажа за това, което сме направили в Европейския парламент именно за да насърчаваме равнопоставеността между половете през тези е, пет години на нашия мандат. И го казвам не само като заместник председател, е, който отговаря за тези въпроси, но и като гражданин, който взема при сърце е, проблема с равенството между половете. За да могат жените на практика, на дело да постигнат равенство, трябва да имат е, такава възможност, възможност да бъдат е, по-видими, да действително да се радват е, на равни права и да имат една видима, видимо представителство в политиката и в други сфери. В парламент имаме много жени, които са председатели, заместни председатели на политически групи, председатели на, на комисии. Така че това са жени в политиката. Така че в това отношение участието ни тук е добро и резултатите факт са добри. Но ако погледнем, ако погледнем каква е картината на върха на, на, на пирамидата, мъж е председател на съвета, мъж е председател на комисията, Мъж е председател на Европейския парламент, на Централната банка същото и на ЕКОСОК също, на економически социален комитет. На комитета на регионите също е мъж. Не можеше ли да имаме жени? който да навърха на тези е, структури. И според мен, да, е, смятам и вярвам, че в следващите е, избори ще успеем. Разбира се, след съответните дискусии ще успеем да поставим жени на тези ключови позиции. Второ, днес ние сме в един панел, в който мнозинството имат жени но това е едно рядко изключение, дами и господа. Обикновено панелите, участниците в такива публични дискусии, на трибуната в такива случаи са повечето мъже. Сега госпожа Юрова участва в една инициатива да бъде променено е, това положение, защото ако е, няма видимост на участието на жените в подобни е, прояви, в, ще бъде много по-трудно жените да постигнат нивото, което им се полага в Европейския парламент имаме група, работна група на високо равнище, на която аз съм председател, която единодушно прие Е, същото е, направи и бюрото на парламента, една програма за прилагане и постигане на равенство между половете в Европейския парламент. Няколко е, е раз, различни е, мерки бяха взети. Например, 2018 е, 53% от е, е, ръководителите на звена е, бяха жени. На средно равнище 30 е, увеличението е, на броя на жените беше с 30-40% колкото до е, генерални директори, директори на генерални дирекции, там също се забелязва напредък. Целта беше 35%, ние постигнахме 34%, почти целта. Колкото до генерални директори, което е върха на е, пирамидата, там цифрата, за съжаление, е под 40%. И наближавайки е, върха на пирамидата, за съжаление, равноправенството между мъже и жени е, се нарушава. И участието на жените като процент пада. Е, въведахме е, неутралния език, е, работим по въпроса с тормоз срещу жени. Постигнате парламент, а, б, напредък във всичко това, но все още много предстои. Според едно проучване, е, проведено от ООН, ако продължим е, със същите темпове, ще постигнем равенство между половете след 182 години, което, дами и господа, е твърде късно, ако е, напредваме с такова темпо така че трябва да ускорим работата си. Трябва да имаме жени в авангарда, но и мъжете трябва да участват в този процес за постигане на равенство между половете. Това е въпрос на демокрация. Да не забравяме това, дами и господа. Благодаря ви много, господин заместник-председател. Сега за мен е голяма чест да дам думата на президента на Република Харватия, е, госпожа Грабър Китарович, която е една от най-така признатите европейски политици, жени. Е, е, видимостта на нейната позиция е важна, защото това ще покаже на младите, че жените могат да постигнат всичко. Сега е, давам е, думата е, на нейно превъзходителство госпожа Колин Грабер Кетарович, президент на Република Харватия за, нещо, за нейното слово. Благодаря ви много, господин заместник-председател, председатели на групата на високо равнище, госпожо председател на Комисията по права на жените и равенство, госпожо комисар, членове на Европейски и на националните парламенти, дами и господа. За мен е изключително удоволствие да да бъда днес тук и да говоря пред вас в навечерието на Международния ден на жената за мен на насърчаване правата на жените и, амбициите на жените е една от основните отговорности като гражданин за, на, на Европейския съюз и на света говорейки при вас тук като е, първия председател на Харватия, жена не е нещо, което е, можем да приемем за даденост. Аз трябва да се боря и отстоявам позициите си и в живота, и в политиката е, аз съм разчупвала толкова много стъклени тавани и често съм плащала и лична цена. И в, често съм го правила в конкуренция с мои колеги в Харватия и в Европа. Ние имаме право да се борим за равенство и битката ни продължава. Е, нещо, което повтаряме непрекъснато. Жените са постигнали чудеса, но все още не са там, където трябва, особено в някои части на света. Когато погледнем а, на жените в а, а, различни организации, Обединените нации, Европейския съюз, ОИСР или Съвета на Европа, жените а, винаги са в мълцинство. Така е и в Европейския парламент както и в парламентите на повечето държави членки. Въпреки, че бройката на жените расте през последните десетилетия, Европейския съюз има какво още да постигне. Ние всички можем и трябва да работим още в тази посока. Можем да бъдем наистина водещи и да бъдем извор на надежда за жените в цял свят. В началото на века все още има робство, детско робство, сексуално съкратяване на жените, отказ на правото за образование, правото на работа, правото на здравеопазване, правото на избор за жени. Свидетели сме на насилие, конфликти, тероризъм. Разбира се, много от тези бедствия не засягат само жени и деца, мъже и момчета също, но жените често са основен, те са основен източник на, на мир и сигурност, така че гарантиране правата им е един от, една от в основите на демокрацията. Е, би трябвало да изградим е, един е, процес на равенство, което означава повече жени да участват в превенцията и, и решаването на конфликти и в поддръж, поддържането на е, интегриращ мир и политика като цяло. По време на агресията срещу Харватия, жените отстояваха свободата ни и независимостта заедно с мъжете. Това бяха е, лекари, сестри, политици, е, хуманитарни работници. Те имаха основна роля е, е, в, възстановяването на страната след конфликтите. Положителният принос на жените за устойчив мир и развитие е незаменимо. И е, ние имаме пълен е, когато имаме пълен а, достъп до възможностите и сме а, включени, ние можем да допринесем за а, мира, а, можем да а, ние е, правим света по-интегриращ. Е, без е, нас всичко, основите на демокрацията са по-неустойчиви. Ние има една друг, един друг много важен фактор – економиката. Опита показва, че страни с по-голямо участие на жени в изпълнителната власт са по-проспериращи. Е, това се отразява положително върху БВП, е, по-добра заетост, повече, е, по-висока производителност, е, на европейско равнище е, подобряване равенството между половете може да доведе до подобряване, повишаване на общия БВП от 6,1 до 9,6%, което е 2,3 е, милиарда, трилиона евро, показват изчисленията. Страни като Харватия имат потенциал за нарастване на ББП благодарение на участие на жените до 12%. Ясно е, че е, ролята на жените има и економически аспект. Е, формулата е економиките да бъдат интегриращи и жените да са на ключови властови позиции е, ако няма такова овластяване в економиката, това означава и липса на избор това води до една зависимост и неспособност да се избегне домашно насилие. Жените в някои страни са ценени са на по-заден план от е, домашните животни. За жени аз съм е, била свидетел на подобно отношение. Когато говорим за семей, домашно насилие, е, наистина съдилищата са твърде меки към, до сега към извършителите на такива престъпления, включително извършителите на сексуално насилие изнасилванията се превърнаха и са били, в, са били един от, едно от оръжията, които се използват по време на война. Мобилността на пазар на труда често, за жени често е възпрепятстван от ролята им на майки е, дами и господа, жените са пилоти, инженери, е, ядрени физици, президенти, също времено са майки, сестри и се грижат за семействата си. Ако това не е, и сякаш това не е достатъчно, е, те трябва да се доказват много повече от мъжете. Това е огромен, огромно бреме, но ние се доказваме ежедневно и доказваме ежедневно, че можем да го направим и го правим работим е, и то по един е, прекрасен начин, дори при най-трудни обстоятелства. Е, и може би точно за това ние сме, ако не по-добри, поне не по-малко добри и заслужаваме да сме представени на равни нога с мъжете в правителствата, в политиката. Сега, за мен, когато министър-председатели или президенти е, търсят е, сътрудници, те търсят такива от е, сред мъжете. И само ако имат, е, е, когато видят списъка мъже, си казват, чакайте, тук трябва да, трябва да го понашарим с няколко жени. Това, за съжаление, е истината. Е, квотите не се спазват. В много страни е, не, не се е, прави това. Трябва да насърчаваме жените да участват повече, да бъдат е, е мотори на промяната. Е, но промяната трябва да започне от съзнанието. Трябва да е, развиваме една политическа култура, която води до равно участие на жените. Трябва да подхранваме амбицията и да не казваме на момичетата си, на, на, децата си какво не могат и не трябва да правят. Да не разделяме мъжки е, ролите на хората, на мъжки и женски. От нас зависи да е, променим е, тези все още дълбоко вкоренени стереотипи. Аз отказвам да приема културните аргументи, когато е, става дума за права на жените. Никоя култура няма да е, допусне, не, не бива да допуска неравенство на едно лице по отношение на друго, да не говорим за мъже срещу жени. наследството, културно, културното наследство, културните обичаи и традиции не трябва да се е, използват е, за оправдание, да не се прави нищо, да не се е, борим за права на жените. Интегрирайки иммигранти в нашите общества, ние трябва да внимаваме за спазване на този принцип също. Стереотипите не са част от е, културата или религията на една страна. Трябва да ги отстраним от е, училищата, от е, телевизионните реклами, от социалния ни живот. Крайно време е обществата, които да, да се сложи край на използването такива оправдания. Трябва да развиваме ролите на жените, но да интегрираме, въвличаме в това и мъжете. За да го направим, трябва да поставим ударение върху образованието. Образованието е решаващо за отваряне отваряне умовете и сърцата на хората, пък и за усилието ни да изградим по-добро бъдеще за жените и е, за всички бъдеще. Трябва ни интеграция, равенство, равни възможности. Никой не трябва да бъде е, изолиран или изоставен. Образованието трябва да е сред приоритета на всички програми за развитие. Това е най-силното оръжие срещу всички предразсъдици и е, неравенството, Дами и господа, ролята на медиите е особено важна в това отношение. <clears throat> Те трябва да балансират начина по който представят жените и мъжете. Жените в политиката трябва да понасят много и да правят огромни усилия. Аз не съм изключение, но трябва да живеем, да се научим да се справяме с тези проблеми трябва упорито да работим, за да бъде този свят по-приветлив, по-добър към нашите дъщери. За съжаление, този свят до голяма степен те приемат по външността. Какво си облечен, как изглеждаш, това някак си ни тривиализира, обесърчава. Това е покровителствено отношение към жените. Но не трябва да забравяме, че хората се отнасят към жените така, защото просто не знаят друго отношение. Правят го или от слабост, или от страх. Те се боят от нашите сила, от нашите възможности. Затова посланието ми към младите е Вярвайте в себе си, в ценностите си, в собствената си стойност, в способностите си и знанията си и не се предавайте все повече жени ежедневно, все повече жени и мъже ще ви подкрепят и вашата решимост ще ви помогне да преодолеете всички препятствия по пътя. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожа президент. За мен е удоволствие да представя комисарят Юрова, която отговаря за правосъдието, потребителите и равенството между половете. Тя определено е един от основните ни партньори и поддръжници в общата ни битка за правата на жените и равенство между половете. Уважаема госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви, дами и господа, уважаеми колеги, уважаеми депутати. Благодаря ви за поканата на днешната проява. Ще започна малко по-сантиментално, защото това за мен вероятно е последната възможност е, да участвам в е, традиционното е, събитие за честване на Деня на жената като комисар, който отговаря за равенството на половете. Искам да благодаря за отличното сътрудничество. Знаете, че аз не броя колко много пленарни въпроси са ми зададени и колко много часове съм прекарала в голямата пленарна зала в Страсбург или тук в Брюксел. Госпожа Блинкавичуте, госпожа Гарсия Перес, други депутати, които са в момента в залата, са ми казвали, Юрова, трябва да направите повече, трябва да направите нещо по-добро. Едва ли ще ми повярвате, но това беше изключително насърчително за мен, тъй като същевременно аз чувах от парламента, че не съм сама в всичко това, че ще получа тяхната подкрепа, че това е общо дело. И мисля, че успяхме да постигнем нещо заедно. Имате данните в тази брошура. Съвсем ново е това издание. Излезе тази сутрин. Така че това са съвсем нови данни, които показват, че е постигнат напредък, но също е ясно, че предстои да се свърши още много работа. Ето защо аз казах на европейските политически партии, разговаряйки с техните лидери и изпращайки им писмо, с искане да включат максимален брой жени в списъците за изборите. И още нещо за това, кой трябва да продължи работата. На тези пленарни заседания получих много въпроси от изключително мотивирани мъже, не само от жени. Така че това не е усилие, което се полага само от жените. Ние нямаме достатъчно жени на равнища на постове за вземане на решение и трябва да направим нещо за това. Ние не го правим в полза на жените. Това не е някаква привилегия, това е нещо наложително. Ние все още гледаме на това като проблем на жените, като привилегия на жените. Но, дами и господа, не, това е проблем на обществото. Има нещо нездраво в обществото. Повече от 60% от жените са образовани в университетите и те някъде изчезват. Мога да ви дам и допълнителни данни, но преди това искам да ви кажа какво според мен е нездравословно. Ние имаме много отговорности като жени. Нямаме балансираност в властта. Когато видите данните, ще ви стане ясно. Тези 60% завършили университета жени и 6% само жени на високи позиции в европейски компании, като изпълнителни директори – ние искахме да постигнем 75% равно участие на пазара на труда с мъжете. Сега е малко по-добре. Имаме 20% участие на жените в управителните съвети на листваните на борсата компании. Ние имаме 36,5% жени в Европейския парламент. Освен това виждаме, че има бавна промяна. Понякога установяваме, че има правителства в Европейския съюз, където няма участие на жените. Ако марсианците дойдат, и видят всичко това, няма да могат да разберат всичко това. Статистически погледнато, аз казах, че се боря за мълцинства, сред които включвам и мъжете. Аз няма да назовавам конкретни държави, където няма жени в управлението. Само искам да подчертая този факт. Мисля, че това е късогледа политика. Тоест, ние трябва да направим нещо повече. В Европейската комисия, знаете, че сме си поставили целта 40% от ръководните позиции да бъдат заети от жени. Много близко сме до тази цифра, 39% сме постигнали, но това не става автоматично. Не става дума за това, че има квоти, че мъжете могат да се почувстват измамени. Не, става дума за лоялна конкуренция, напълно лоялна конкуренция, което показва, че може би не трябва да имаме тези проактивни мерки, а просто да имаме лоялна конкуренция, защото има жени, които са добре образовани, компетентни, мотивирани. Необходимо е още много работа да се подготвят жените, да се подготвят за по-високи постове, да участват в семинари, в обучения, да има някаква мрежа за подпомагане. Така че нещата не стават автоматично. Връщайки се към държавите членки, искам да поздравя сегашното правителство на Испания без квоти, е, където има сега большинство от жените в е, е, управлението. Госпожо Гарсия Перес, виждам, че вие сте много бдителна. Да, мисля, че жена, участието на жените е, е около 70, 67%. Имаме заместник, министър-председател, министър на економиката е жена, министър на финансите е жена има и други важни постове, които са поверени на жени в испанското правителство. Благодаря ви, госпожо Гарсия Перес, за това ваше изказване. Аз говоря за повече жени, за повече властяване на жените. Също времено казвам, че имаме прекалено много отговорности. Понякога а, чувам някой да каже, искате да водите битка, искате да ни заместите. Аз винаги им казвам не, това не е така. Ние искаме да постигнем равновесие. но искаме да си сътрудничим, тъй като жените сме много добри а, екипни играчи. Ние държим на равноправните, справедливи условия – когато има прекалено враждебна атмосфера, аз казвам не. Ние не се борим срещу вас, ние ви харесваме, в някои случаи дори ви обичаме. Така че не става дума за подмяна или за борба срещу мъжете. Но сега, по-сериозно казано, председателката говори за насилието, което е неприемливо в нашите общества. Ние насърчаваме жените да влязат в политиката, в големия бизнес, да заемат управляващи позиции в бизнеса, публично да участват. Все повече жени обаче стават обект на онлайн заплахи или заплахи срещу физическата им сигурност. Има твърде много тормоз и насилие срещу жени и депутати, кандидати за политически постове. И това предизвиква сериозни безпокойства. И това е обесърчителен фактор. Това, което чувам да казват младите жени, които искам да привлека към политиката, и от журналисти е, че са изправени пред ужасяващи атаки онлайн и за това предпочитат да правят нещо друго заради сигурността на семействата си, заради собствената си сигурност. И това трябва да бъде прекратено. Аз съм в контакт с сектора на информационните технологии и ги насърчавам да се борят срещу насилието, което е нещо, което не е само неприемливо, а което дори е забранено в нашите закони. Така че жените трябва да бъдат уважавани в онлайн пространството. Госпожа председателката говори за насилието срещу жените, срещу насилие, домашното насилие, всяка трета жена над 15 годишна възраст е била обект на някакъв тип насилие аз винаги съм казвала, че Европа е добро място за жените, но когато разглеждам тези цифри, съм шокирана. Това е напълно неприемливо и ние трябва да използваме всички налични инструменти, с които разполагаме на равнище Европейски съюз и държави членки, като законодателство, както и наказателното правосъдие. Мисля, че трябва да имаме по-добро водени на кампании, по-добро финансиране. Относно кампаниите, защо са толкова важни? Знаете, от 2017 имаме в комисията непрекъсната кампания срещу ам, насилието срещу жени. Защо? Защото части от нашето общество все още са обхванати от разбирането, че насилието е нещо неизбежно, нормално и че жертвата вероятно е, е провокирала такова насилие, се го заслужава и че има обективни причини, поради които може да се извини а, извършителят. И това е в нашите общества, където имаме чувството, че всичко е нормално, така че ние трябва да продължим кампанията, която водим. Също а, президента на Харватия а, каза, че културата ни трябва да служи за извинение, а, да приемем някои явления. Статистиките показват, че близо половин милиона млади жени, дори момичета, е трябвало са били подложени на генитално усъкътяване и то в Европа, в 21 век. Е, понякога разговарям с хората, които работят в сферата на сигурността и те ми казват, това е част от тяхната култура. В този момент е, ми идва да убия някого, особено човека, с който разговарям, защото това е напълно неприемливо и трябва да бъде санкционирано. Трябва да бъде обяснено на обществото, че всеки има дълга да подава сигнали, когато се подготвя подобен акт. Има много примери, които показват, че не е толкова лесно да се реши проблема, но трябва да правим опити. Но тези извинения, че става дума за културата, това не е основателно. Трябва да сме също много ясни с посланието си към новопристигащите в Съюза, че европейските жени а, са свободни, а, че имат пълно право да решават а, сами дали да учат, дали да работят, а, дали да гласуват, а, дали да се омъжат, колко деца да имат. Това са правата на европейските жени и трябва да сме напълно ясни за това, когато се борим за равенство между половете. Иначе ще бъдем просто едни лицемери, които само говорят, без да предприемат действия. Съжалявам, не мога да се развихря толкова, когато съм в седнало положение. I know I speak too long. Зная, че говоря малко по-дълго, но наближавам заключителната част на моето изказване. Само една минутка още. Дами и господа, изборите наближават. Като се има предвид, че аз посвещавам много време в пленарна зала тук и зная колко важно е след 24 май тук да дойдат интелигентни, отговорни хора, да има добър баланс между култури, нации, между мъже, между жени, между млади, възрастни, добър баланс от добри хора. От това се нуждае Европа, от това се нуждаем всички ние. Ето защо искам да насърча жените да вземат участие. Благодаря ви за вниманието. Much, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за сътрудничеството, което имаме с вас. Искам да дам думата сега на Виргиния Лангбак, която е директор на Европейския институт за равенство между половете. Тя ще ни говори за жените в политиката в наше време. Благодаря. За мен беше удоволствие, че предишните оратори вече представиха аргументите, по които аз сега ще ви споделя някои цифри. Всичко това показва, че трябва да продължим работата, да укрепим усилията. Ще започна с нещо, което сме обсъдили с журналистите преди няколко дни и считам, че е много важно хората, които са от националните парламенти, да се запознаят с този въпрос. Интересно е, 1979 година бе пряко избран за пръв път Европейския парламент. Тогава само 17% са били жени. 40 години по-късно сега са малко повече от два пъти тази цифра. Но защо напредъкът е толкова бавен? индекса за равенство между половете показва, че сме още далече от целта, дори под 50%. Виждате и за собствените сестри на този слайд колко власт имат жените в вземането на решение в економиката, в политиката, виждате, че разликата е значителна. И всичко това се случва, както каза и комисаря, в 21 век. Може би се питате какви са причините. Средното за министри и членове на парламента е по-низко, отколкото в Европейския парламент. Същото е, въжи и за министрите. Може би ще е интересно да разберете, че преди около година разработихме един инструмент, насочен към националните парламенти и към Европейския парламент за анализ на това какви са пречките за едно балансирано представителство, какво възпира жените от участие. Въпросите свързани с упражняването на тормоз и прочие. Тоест ние правим анализ, което трябва да помогне на политиците да вземат верните решения. Освен това, трябва да видим по какъв начин жените сами можем да си помогнем чрез партньорски проверки и прочие, как парламентите могат да допринесат. Комисаря може би може да каже нещо повече за това. Това, което каза президента на Харватия, има много причини, които не се обсъждат, които не се виждат, но това не може да остане по същия начин. Бяха споменати квотите, аз няма да казвам нищо повече. Нашият анализ показва, че квотите не са обяснението, не са решението. Това е само един от е, механизмите за предизвикване на промяна. Тази година през октомври ще излезе индекса. Има 9 държави членки, с изключение на Харватия, 8 от е, тях са успели да увеличат броя на жените, които участват е, в политиката. Това е като междинен вариант, е, нещо по което може да се помисли и че когато се създава един ръководен орган, обикновенно, както каза президента на Харватия, се мисли преди всичко за мъже. Едва Впоследствие последствие се сеща, че трябва да има и жени. Особено младите жени са подложени на турмоз онлайн, на различни форми на насилие. Това са също неща, които трябва да се променят. Не можем да твърдим, че това просто е част от културата. Ние направихме едно проучване, разговаряхме с млади хора от 10 държави за това какво ги възпира, какво ги обесърчава да проявят интерес към политиката. За момичетата тези пречки са повече. Също говорим и за влияние, тъй като ние трябва положително да влияем за формиране на мненията на младите хора. Има разлики по начина по който се процедира. Преди 40 години вече казах, че едва 17% беше участието на жените в парламента. Сега има промяна, но тя е много бавна. Водят се различни кампании и от гражданското общество. Не може тези бавни темпове да продължават и в бъдеще. Трябва да подкрепяме себе си взаимно. Мъжете също трябва да участват в тази подкрепа. Надявам се, че сега по време на изборите повече жени да гласуват за жени, да има изобщо по-широко участие на жените. Благодаря ви за сътрудничеството с вашия институт за пола. Сега имаме модератори на отделните панели. Ще се говори за правата на жените в политиката, участието им и младите жени в политиката. Нека да седнат тук колегите от първия панел – Госпожа Козловска Раевич от Полша е модератор, доктор Енрика Пошнар, която е председател на Полската конфедерация Левиатан, заместник-председател на Бизнес Европа и основател на Конгреса на жените, отново от Полша. Доктор Мерил Кени, академичен кадър, преподава политика и социопол и депутат от Европейския парламент е Ангелика Млинар, член на комисията ФЕМ. Сега давам думата на модератора депутата Гнешка Козловска-Раевич от Полша. Е, good morning, <coughs> good morning everybody. Добър ден на всички. Съжалявам, но останах без глас вчера. Много ви моля да си сложите слушалки, за да слушате превод. Мисля, че на слушалки ще се чува много по-добре и ще звучи по-добре. Искам да приветствам всички ви на първата част от заседанието за насърчаване на представителството на жените в политиката. Госпожа Хенрика Бохниерц е тук, госпожа Мерил Кени и госпожа Анжелика Млинер, която е координатор на АЛДЕ в Комисията за правата на жените в Европейския парламент. Преди да дам думата на чудесните, прекрасни, великолепни ораторки, ще кажа и аз няколко думи от себе си. Видяхте цифрите. Жените наистина участват в политиката. Броят на жените в политиката нараства. Има все повече жени и на ръководни позиции, но не е достатъчно това, за да се управлява света добре. Трябва да говорим за пречките, за причините за това непропорционално представителство на жените в политиката. Знаем какви са причините. На първо място сред тях е неравен достъп до ресурси, като пари, например, и други. Парите, както знаете, са неизбежна част от всяка а, предизборна кампания. Като политици го знаем. Знаем какъв е, какво е въздействие върху кампаниите. Също друг ресурс е времето. Знаем, че трудно може да се отдели време. Мъжете и жените по различен начин. Жените работят 10 часа повече седмично и това води до 520 часа годишно. Колко може да се направи е, за 520 часа? Нека сами да си отговорим на този въпрос. След това мрежи и контакти. Информацията е изключително важна в политиката. Политиката в крайна сметка е свързана с компромиси, намиране на средна позиция между крайности, управление на амбициите. Така че, когато си извън мрежата, нищо не можеш да направиш. След това, стереотипите, те слагат жените в една подчинена позиция, унижават ги, държат се с тях доминиращо. Една колежка с високо образование, стана министър на спорта в Польша. Журналистите се държаха ужасно с нея, задаваха и въпроси за да докажат едва ли не, че не може да стане тя министър на спорта. В същото време мъже ставаха министри без никой да ги пита дали са компетентни или да ги закача по някакъв начин. Спитаха ги за реформите, които искат да въведат, а не ги питаха дали са достатъчно а, образовани в съответната сфера. Това ме вбесява. Защо жените трябва да се самодоказват постоянно пред някого? Защо им се предлагат а, не им се предлагат водещи позиции, когато са най-добрите. Не им се предлага, когато има ред, например, да вземат определена позиция. Прескачат се. Жените стават невидими, невидими и в политиката. Когато работих в полското правителство, имаше цяла армия жени, които работеха като заместник-министри. Тоест, около 40% от заместник-министрите бяха жени – в Полша. Това е първото ниво, което не може да бъде заето от депутат. За това депутатите не са се борили за тази позиция и затова толкова много жени запълниха тези длъжности. Никой не си спомня жените, а, имената на тези 40% жени заместник министри. Те работеха почти анонимно само за да се венцехвалеят после министрите, а не те. Жените винаги е така. Те винаги работят зад колисите, усилено. Това се случва навсякъде. И това наистина много ме ядосва. Не е честно. 40% от заместник министри са жени. Това е цяла армия жени, които са готови да управляват. Питам се какво може да се направи, за да се е, подсили представителството на жените и да се подсилят тези жени, които са стигнали на високо ниво, но не са успели да стигнат до истинската власт. Тоест, имат определена длъжност, но не оказват влияние, нямат контрол върху политиките, под които се подписват. Как можем да подкрепим жените, които поне теоретично са стигнали до върха? Голямата част от нас никога няма да видим какво се случи, случва за затворените врати. Моля, участвайте активно в тази дискусия. И сега първо давам думата на колегата Хенрика Бохняш. Тя е стигнала до върха и от тогава не е слизала от него. Споделете с нас какво се случва там горе. Good morning. Thanks, Agnieszka. Uh, first uh, comment, you know. Благодаря ти, Агнешка. Няма да направя презентацията, която а, се вижда на слайдовете. Ако искате, ще ви изпратя. Има много данни, които вече сте получили. Аз не искам да се губи време и да се казват едни и същи неща многократно. Смятам, че имах възможност да разгледам различни светове и политиката и бизнеса. Разглеждам ролята на жените от гледна точка на економист. Аз съм економист по професия. Според мен най-важният въпрос за ролята на жените, политиката и бизнеса е свързана с загубата на власт, което се крие зад всяка жена. Не може да се пилее този актив. Трябва да се намерят инструменти, които да ни помогнат да ускорим процеса. И Има много сходни неща между политиката и бизнеса. Когато Агнешка спомена заместник министрите, които си вършат работата, Става дума и за бизнеса. Същото се случва в бизнеса. Ако отидете в една банка, 80% от служителите там са жени. 50% от средния менеджмент са жени. И след това, когато погледнете управителния съвет на банката, ако има една жена, О, голям успех, ще кажете. Същото се случва и в политиката. Мисля, че <clears throat> просто трябва да разгледаме тези два свята заедно, защото отново единия зависи от другия. Агнешка спомена парите. Това е един от инструментите, който изключва жените от политиката. You can exist in this world защото няма как да се съществува без пари в този свят, политиката и бизнеса. Много важно за жените е създаването на мрежи, дори по-важно, отколкото при мъжете. Защо? Защото за много по-кратко време трябва да се опознаем, да се разберем и на второ място жените, ако искат да работят заедно, трябва да се харесат. Мъжете не. Те може да се мразят един друг, но ако има бизнес, да пием една бира и да си свършим бизнеса. Така че от тази гледна точка мисля, че трябва да споделя опита на Конгреса на жените, който бе основан преди 10 години. Смятам, че това е една уникална система в Полша, защото за първи път нямаме една организация, която да събира жените в политиката, в бизнеса, в медиите. Събираме всички тези жени заедно. Вече 10 години работим усилено, дори за да започнем да говорим на един и същ език. Аз съм бизнес дама и да говоря с някой от водещите феминисти е все едно да говоря за някой, е, с някоя друга планета. Същото се отнасяше и до другите. След 10 години вече знаем, че можем да говорим. И това може да помогне на жените в политиката, може да помогне на жените в бизнеса, може да помогне на жените в НПО средите. Не знам дали това може да сработи във всички държи, държави. Не съм чувала за такава организация по други страни. Това е едно от най-силното социални, силните социални движения след солидарност. Това са хиляди жени, събрани заедно. Имаме жени по региони и това е едно движение по места. Не става дума за някаква структура с лидери и след това хората да ни следват. Не. Има инициативи, които работят в малките градове. При последните избори, местни избори, нещата сработиха идеално, защото за първи път имахме огромен брой жени, които в крайна сметка решиха да се кандидатират. Едно от най-големите постижения на Конгреса на жените е, че през 2011 година, използвайки тази малка възможност, която ни се даваше тогава, когато политиците бяха изненадани от нашето движение, успяхме да се обърнем към парламента и да убедим депутатите да въведат квоти 35% в предизборните листи. Колкото повече и по-дълго съм в политиката и бизнеса, толкова повече защитавам квотите. Мисля, че някои биха казали, че това е прекалено драстичен инструмент, има неквалифицирани жени, които отиват там. Не, не, не. Не е така. Това е несериозно. Имаме време, за няколко години трябва да наваксаме. Казват 70 години ще ни е нужно, за да стигнем до позицията на мъжете по естествен път. Или дори 100 години, казват някои. Отново не, това е загуба на време. Не може да си позволим нещо такова. Мисля, че има все повече мъже, които го разбират. <clears throat> и може би и в политиката. Защото... Advice how we can uh, accelerate the process of making women more powerful in the politics. Жените стават все по-силни в политиката, но и в бизнеса също трябва да се идентифицира приятелите на мъжете. Има някои организации в бизнеса, мъже, които са решили, че за обществото, за бизнеса е добре да има повече жени, които да са на ръководни позиции. Това може да се намери и в политиката. Това не е война, но мисля, че след движението МИТО и ПЕЙМИТО мисля, че има една възможност за нас да се възползваме от това. Защото почти навсякъде хората са много по-запознати и подкрепят ролята на жените. Някои искат повече жени в бизнеса, в политиката. Така че трябва да действаме не бъдете скромни, вършете си работата. Нека да приключим дискусиите, защото трябва да направим всичко това за Европейския съюз, за всички нас. Колкото по-дълго а, говорим, вместо да вършим нещо, толкова по-трудно ще стигнем до едно общество на равенството. Е, Благодаря, госпожо председател. Смятам, че работата е изключително важен фактор и би разрешила положението. Сега ще дам думата на доктор Мерил Кени, професор в Енибургския университет по темата политика и социопол. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че ме покани да говоря на Международния ден на жената. Ще говоря от гледна точка на научно-изследователската дейност, свързана с пречките пред жените в политиката, стратегии за увеличаване на, ос... на участието, преодоляване на квотите. Всичко това идва, разбира се, от опита ми в Шотландия и Обединеното кралство. В Шотландия, от която съм аз, има доста жени на водещи позиции. Например, Никола Стържън беше първата, а, първия премьер на Шотландия. Имаше е, много подобни кабинети. Три от най-големите партии бяха водени от жени. Имаше и министри във всички партии, дами но това женско лице на шотландската политика трябва да се впише в по-широкия контекст, а то е, че жените не са добре представени на всички политически нива в Единеното кралство и отвъд него. В Шотландския парламент броя на жените спря да се увеличава. През 2016 година 45 жени бяха избрани, което е 35% от парламента, което е същия процент като при предишния парламент. Нямаше промяна. Никога не е избирана жена с друг цвят на кожата в шотландския парламент, така че историята ни по-скоро е едно обещание, което не се е превърнало в реалност. Имаме представителност на жените, но като че ли се губи инерцията. Нека да опиша нещата в глобалния контекст на представителството на жените. Знаем, че жените не са добре представени по цял свят в институциите, например в изпълнителната власт, парламента. 24% от парламентаристите по света са жените, са жени не трябва само да говорим за това, че жените не са представени. Според мен по-скоро трябва да представим, че с... да говорим за това, че са свъх представени мъжете. 75% от парламентаристите са мъже. Само три парламента имат по-високо представителство. Обединеното кралство и Шотландия са паднали в световната класация 2003 година и бяхме включени в световната класация. Ако бяхме включени, щяхме да сме четвърти, сега сме 32-ри. Защото с нас на много европейски страни, които не доминират а, класациите и други държави са ги догонили. Голямата част от тях са заложили мерки за бързо включване на жените посредством квоти. Какво обяснява това развитие и какво е нужно, за да може жените да имат политическа власт? Ето ви една схема, която идва от Пипа Норис и Моно Лина Круг. Те говорят за една конституционна рамка, достъп, граждански права. Има доста жени, които са записали това в конституциите си. Конституционните промени пък водят до мобилизация около представителството на жените. Важно е също избирателните системи, квоти в партиите. Като погледнем първите парламенти в света, където има най-широко представителство на жените, тук виждаме, че мнозинството от тях използват някакво пропорционално представителство или пък квоти. Има връзка между избирателните системи и представителността но пък една такава система не е достатъчно условие сама по себе си, за да има увеличаване. Основната бариера в повечето страни са политическите партии. Жените не може просто да се кандидатират, те трябва да бъдат избрани, трябва да бъдат номинирани. Друд Далеруп ни припомня, че Онези, които пречат, не са хората, са политическите партии при включването на жените. Жените в момента са обект на инициативи за това да се включат. Дава се финансова помощ, има програми за менторинг. Те са много важни за развитие на способностите. Но често пък се казва, че проблема за това, че жените не са достатъчно представени, се крие у самите жени. Всъщност, научно-изследователската дейност показва, че проблемът е у политическите партии. Партиите не подбират жени кандидати, не ги подбират особено за места, на които могат да спечелят. Когато партиите са задължени да избират жени посредством квоти, то тогава изведнъж се оказва, че намират жени. И това може да доведе до е, други промени. Така се оказва натиск върху партиите, Мерките за квоти са важни, те са важни за системите и се прилагат добре. И накрая последния фактор, преди да приключа, са парламентарните реформи. Като, например, условията на труд в парламентите, колко време се заседава, събирането на лидери, предоставянето на грижи за деца. Това е важно, не само за да се заинтересуват жените да участват, но и да се кандидатират отново. Шотландския парламент, например, знае, че трябва да се полагат грижи и символично, и на практика. Да може е, да се работи, примерно, само когато децата са на училище, има и а, детска градина, в камерата вече е позволено да се кърми има много подкрепа сред депутатите за такива практики. Има друго, други парламенти, където това не е така, като например Камерата на представителите. Там, например, си длъжен да си закачиш меча преди да влезеш, но преди 2010 година въобще не е имало детска градина или грижи за деца. И така, какво сме научили от представителството на жените в Обединеното кралство и положителни отрицателни полки, които отразяват сходен опит и в други видове контекст. И се надявам после при въпросите да се говори за това. Може да има промяна, така е, но е нужно да има бдителност. Има политически възможности за защита и пропагандиране на равенството. Този напредък не може да се смята за нещо дадено – Политическото присъствие се тече с времето. Говорихме за това колко години са нужни, за да се постигне напредък или равенство, но това означава да смятаме, че напредъка върви само напред, а няма отстъпки назад. Участието на жените води до промени в политиките, начина на работа, въобще как се работи в политиката. Цифрите не са всичко, взаимоотношенията са сложни, те се оформят от партийната динамика, има по-голяма вероятност балансираните институции да бъдат по-отворени към жените, но това не е гарантирано. И накрая – че квотите работят. Това е така. Те оказаха огромно въздействие върху цифрите. Международния опит показва, че те са най-ефикасната стратегия, така щото да има увеличаване в представителството на жените. Но веднъж не е достатъчно. Тоест, трябва да се погледнат партиите, да се прилага това на ниво партии, да има санкции – И е важно да не се обръща този път напред. Благодаря. Благодаря ви много, господа, доктор Кени. Наистина съгласна съм, че комбинацията от квоти и политическа воля е, е нещо полезно. Сега ще дам възможност за диску... дебат. Представители на националните парламенти имат думата. Ще се опитам да дам възможност на максимален брой делегации да се изкажат, но имаме около 45 минути, така че ще помоля всички изказващи се да се ограничат до 2 минути. Първия на списъка ни е Госпожа Марта Матрай от Унгария, имайте думата. Уважаеми депутати, дами и господа, първо бих искала да предам поздравите на моите колежки от Унгария. Днес е изключително важно честно и ясно да говорим за ролята на жите в обществото. В Унгария ние сме на мнение, че е, политически, обществено, е, човешки и е, юридически няма разлика между двете и жените. Това е, е, за, е легнало в нашата конституция, където член 50, 15 казва, че мъже и жени са равни. Разбира се, има обаче биологични разлики между мъжете и жените. Трябва да направим така, че жените да участват в все по-голяма степен в местната и национална политика. Трябва да наблягаме на таланта на жените и да подкрепяме жените чрез като помагаме тяхната квалификация. В Унгария все повече жени заемат средно високи и високи е, позиции в управлението. Имаме е, кмет, кметове жени, е, заместни кметове и те вършат чудесна работа. Забелязваме един спад в ръждаемостта в цяла Европа. Същевременно имаме е, прилив на мигранти. Ето защо в Унгария се прие програма за допълнителна подкрепа на семействата, подкрепа на жените, които с деца, така че да могат да участват в политиката и в, да правят кариера. Жените имат, е, притежават особени е, способности да решават проблеми и е, това им дава възможност да участват в различни, различни сфери на обществения живот, в политиката, в правосъдието и другаде. Благодаря на госпожа Монтрай. Сега сега има думата представителката от Полския парламент, госпожа Босовецка. Благодаря за поканата. Ще започна с една а, така оптимисти, но оптимистична нотка. Аз съм от Полския сенат и съм от регион, където 75% са жени. В Сената ни 75% са жени, което е добра, добър резултат. Няколко думи за първия депутат, който председателства е, Сейма в Силезия. Първият председател на парламента в света – тя бе, е, понякога я наричаха нагла, хална, но тя успяваше да, да прокара е, идеите си. Тя организира жените, е, издаваше стати, брошури, водеше кампании и така мътеше водите, общо взето казваха за нея. Но действително това, което правеше, тя допринесе, а именно тя допринесе за нарастване на ролите на жите в Полша. После госпожа Хенрика Бохнеш е, бе една от първите е, жени, които организираха действия като или е, помогнаха за организирането на Полския конгрес на жените. Разбира се, е, не всичко е в е, толкова положително. Има данни, цифри, които показват, че представителство на жените в парламента, в долната, горна камера, е, дори в местното управление, би трябвало да това трябваше да се постигне през 80 години, значи 60 години минават и все още не сме постигнали целта на заравно представителство. Сега представителката от Португалия има думата, госпожа Карла Каварес. Добър ден на всички. Ще говоря на майчиния си език, на португалски. Ако обичате, служете си служалките. Ако искаме жените да е, бъдат на ключови позиции в политиката, те трябва преди всичко да влезат в политиката. Те бяха само 5% през 70-та година, 80-та станаха на 60%, е, 83 е, станаха 72% и след това спадаха на 60,2%. 20 години по-късно, 2005 година, имаше е, 49. В за пръв път постигнахме так, постигнахме 33% в последните избори е, за жени. Тези е, резултати обаче не са достатъчни. Ето защо има ново проекто закон в Португалия, целта на който е да се е, заложи квота от 40%. Бе прият през февруари този проекто закон. Е, при следващите европейски избори обаче, е, може би все още няма да е, задейства, да влезе в сила, но поне така залага една линия за напред. Предвиждат се и санкции, например, когато тези проценти не са спазени. С други думи, списъка, е, който не съдържа е, съответния процент, ще бъде отхвърлен. Няма санкция, но отхвърля се избора. И процеса на вземане на решение, за това става дума, става дума, там партиите са отражаващо значение. Е, все повече жени се включват в списъците за различни политически постове. Въпреки това обаче, в крайна сметка, биват предпочитани мъже на това трябва да се сложи край. Обедени сме, че в бъдеще е, ще се постигне голяма разлика и в това отношение. И е, това е, е целта на сбирки като днешната да доведем до такава, да, да предизвикаме такава промяна. Благодаря много. Сега госпожа Мари Пиериксон от Франция. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да представям Франция днес по повод Международния ден на жената и това мероприятие, е организирано от Европейския парламент. Ангажирането на жените в политиката е, е много важен и за малките е, общини и аз е, ще кажа няколко думи в е, качеството си на представител на международната, на, на е, групата за жените в нашия парламент. Жените играят важна роля в политиката при промяна на законодателството в, по отношение на наследственото право в е, и е, участието им в парламент дава възможност те да, е, да водят в публичния дебат по много теми те създават нов образ на, на, на Националното събрание, където 48% от е, депутатите са е, жени, по-голямата част от Републикан Марш, което, след които съм и аз. Е, особено е, целта ни на местно равнище е да постигнем паритет е, там, където все още жените са все още слабо представени. В Разбира се, необходимо е да се промени менталитета на хората, за да могат да бъдат преодолени препятствията по пътя към равенство, равенство между половете. И сега, разбира се, това не трябва да е сметка на, на качеството но а, няма да постигнем тези цели, ако мнозинството на нацията не а, съдейства за целта. Благодаря. Сега ще дам думата на господин госпожа Виктория Нилсън от е, Литва. Благодаря, дами и господа. Аз е, съм представител на, Литва, на Литовския парламент, е, където е, имаме значителна част е, е, които, е, в, която, в, в който жените не са достатъчно представени. И наистина е, с лека завист чувам и слушах изказването на някои колеги, които говорят за 67%. Ние имахме преди години, но разбира се, междувременно водим битка за равенство между половете. Един от проблемите ни е, че жените, които е, биват избрани в е, парламента, начинаещи политици, обикновено някак си се насочат към по-меки, жен, така наречените женски проблеми и това им пречи да се издигнат е, и да е, вземат е, водещи позиции. Значи, е, колкото по-нагоре отивате, качате по стълбата, и иерархическата стълба, е, все по-малко жени ще срещнете е, е, важен фактор тук беше е, движението е, и аз също, Me Too. Е, жени, които е, са били обект на заплаха или е, са били жертва на е, кибер е, е нападки или е, агресивно поведение. Е, се включиха в това движение, не само сред депутатите, но и е, широката общественост. Е, аз се питам какво, е, къде бъркаме, какво ни липсва, за да постигнем целта си. Макар, че знаем, че Европа е чудесно място да бъде жена, въпреки това още много работа ни остава и е, нашите е, е, така, партньори, мъжете трябва също да участват този въпрос, защото това е от полза не само за жените, но и за цялото общество. Благодаря, председателя. Сега ще дам думата на госпожа Мариела Аристиду от Кипър. Благодаря. В Кипър са направени малки, но значими стъпки в тази посока. Независимо от това, жените продължават да са недостатъчно представени в различните, на различните нива на вземане на решения в а, а, парламента, в общинските съвети, в, правит, в управлението най-общо. И мисля, е, е, президента на републиката е, полага усилия да се назначават жени на високи постове, но резултатът все още не е задоволителен. Жените се отдават на домашни задължения и необходимо е да се положи усилие, така че жените да имат и да бъдат и домакини, така да се каже, но и да могат да функционират в политическия живот на страната Неодавна в Кипър е, бе положено особено усилие за насърчаване равенството между половете на всички равнища. Министерския съвет прие редица важни решения в това отношение и лансира програми, за да заостри вниманието на обществеността към необходимостта да участват жените повече. Разбира се, бяха заделени и съответните средства за целта. Въпросът за неутралния по отношение на половете жени, това също се насърчава на всички нива в е, Кипър. Приветствам е, усилията на кипърското правителство до сега е, за създаде да създаде равнопоставеност на половете, балансираност на всички е, равнища и в администрацията, и в е, управлението. Наистина сериозни усилия в това отношение са направени вече. Благодаря. Сега госпожа Кристина Юрис Нити от Румъния има думата. Благодаря. За мен е чест да участвам в това заседание по повод е, Международния ден на жената. Е, предпочитам обаче да говоря на френски, понеже съм преподавател по френски и ще се изразя на френски по-добре за равенството на културните възможности, бих искала да кажа няколко думи. Е, позволете ми да е, кажа е, няколко думи за участието на жените в политиката и тяхната ангажираност. В Румъния, е, откъдето идвам, като и представлявам Комисията за равенство на, на възможностите в Националното събрание, Румъния преди две години имах, имаше избори. Е, жените са 50% от е, населението като цяло, но представлението в, е, представенето им в парламента е далеч по-низко, 18%, около 18%. Значи 36%, 36,2% от жените са представени там след падането на комунистическия режим, представителство на жените в, в, в Сената не минава, не, не, не стига 11%. Като представител на съответната комисия в Камерата на представителите, аз представих, аз внесах предложение за изменение в изборния закон на Румъния. Това не е първия опит за такъв проект, да се, чрез който да се гарантира минимум прак от 30% за участие на жените в, мейните, в местните избори. Това е предлагано многократно е, последните години, но не получава необходимата политическа подкрепа. Сега имаме чест да, е, да сме председатели на Европейски е, съвет и целта, една от целите на нашите, нашето председателство е равенство на възможностите. И би трябвало да припомним също така в този смисъл, че Е, бихме могли да имаме първата е, жена е, европейски прокурор, процедурата за което е в ход. Повече от в заключение е, ще кажа, че смятам, че е важно да се запази е, подхода на квоти в е, Европейския съюз и това трябва да се транспонира в избирателните закони на държавите членки. Благодаря ви. Аз съм убедена в ползата от квотите не само е, и особено когато става дума за жените и младите жени, защото те имат възможност да променят света. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Мария Теларити от Гърция. Е, Благодаря, госпожо председател. Разбира се, в повечето дни в Европа участието на жите в е, вземане на решение е не е равно с това на мъжете, а в много от тях е на много ниско равнище. Е, даже в много страни те са маргинализирани. От и това някакси е, противоречи на е, законовата, залегналата в правните уредби равнопоставеност. Тук се получава едно противоречие, един конфликт. Политическото пред на жените в, е, на, на, е, управленчески позиции е, е недостатъчно. Жените участват не само за да създават политическия е, програма, е, всъщност общата политическа програма се формира в основа на тази на половете което е важно, защото то а, набляга на този аспект в обществената а, политика. Тук а, не става дума само за жените, макар че жените могат да работят а, за постигане на а, необходимия баланс между половете. Затова смятам, че системата на квотите е най- е, е, така основният инструмент, но не единствения за ускоряване на равно участие. Трябват ни и допълнителни мерки по е, едно по-целенасочено, конкретно законодателство с съответните стимули. Ако имаме време, бих ви дала няколко примера. Не разбирам защо се забравя ускоряването на на напредъка, когато става дума за съответното представителство и е, комбиниране, съчетаване на е, семейния с е, служебен живот. Е, тук нещата опират до разпределение на времето. С други думи, трябва да е, увеличим броя на заведенията за е, на детските градини, е, е, яслите е, и други за грижа за децата, за да можем от една трета до 40% да увеличим бройката е, в е, следващите избори ще, е, вече ще бъде в сила системата на квотите у нас и ще, това ще помогне да увеличим броя на депутатите от една трета до 40%. До сега това се отнася само до местните органи. Значи трябва да намерим начин да засилим участието на жените и в избирателните списъци трябва да се отрази тази тенденция. С други думи, тенденцията за равенство между половете. Благодаря за вниманието ви. Сега искам да дам думата на господин Майер от Дания. Искам да помоля всички оратори да ограничат изказванията си до две минути. Благодаря ви. Благодаря за възможността да бъда днес тук някои си читат, е, че Дания е много напреднала по отношение на равенството на половете и че ние сме начално място, но всъщност нещата не са чак толкова розови. Ще, ще кажа какво е положението. В Дания имаме само 10% отпуска по майчинство или бащинство в сравнение с съседните държави. Имаме също 19% жени в управителните съвети. Имаме 7% разлика в заплащането. Само една трета от членовете на парламента са жени. Тоест имаме проблеми в Дания. Освен това, датското правителство е въздържано по отношение на въвеждането на квоти. защото има разбиране, че всеки трябва да направи своя личен избор, независимо дали е мъж или жена. Така че това разбиране за свобода означава, че всеки човек трябва да направи сам своя личен избор. Това е свързано с разбирането ни за свобода, но не си свободен, когато сте а, жена и имате някакъв таван, който не може да пробиете. И когато а, бъде назначен на първата жена за министър-председател в Дания, да я питат как се справя с отглеждането на децата си. Така че има неща, които трябва да се решат и трябва да преразгледаме начина по който гледаме на свободата. И за да имаме повече свобода, трябва да има регламентиране. Благодаря ви, госпожа Майер. Елизабет Гросман от Австрия има думата. Наистина, аз за мен е чест да представя австрийския парламент е, които така в европейско, на европейско ниво имаме относително висок процент е, жени. Е, и аз споделям мнението, че трябва да имаме задължителни квоти, но като кандидат за за да бъде избран човек, е, за да бъде включен в списъците за кандидати, трябва, има една предварителна е, селекция. Е, една жена трябва да докаже своя някаква политическа дейност на местно или регионално равнище. По този начин няма така. това изисква също равнопоставеност и на това равнище на общинско равнище, е, за да стигнеш до общинско равнище, е, положението на жените е доста е, сложно, защото там стереотипите все още са много силно застъпени за ролята на, на жената. Все още смята, че жените отговарят за печенето на сладкиши и организирането на, на празненства, това си е, спира жените, е, след като и в политиката тяхната роля е, се подчинява на традиционни стереотипи. И ние като социал-демократи тук е, се борим е, с съответните образователни мерки е, това да се промени. Е, жените да не са по-малко образовани, напротив, да имат повече е, е, самоувереност, повече доверие в себе си и да са готови да се подложат на, да, да участват в конкуренцията с мъжете. Благодаря ви за вдъхновяващите изказвания и дебати. Наистина, ние в този парламент трябва да се борим за едно е, справедливо е, общество е, по отношение на половете. Баронеса Сонфовен от Обединеното кралство. Микрофонът на ораторката не е включен. You. Uh, you да, личи се, че съм нова. Ние чухме за тези 36% в Шотландския парламент. Участие на жените в Камерата на общините процента е 32%. Но 12 години бях в Уелското събрание. Ние започнахме с 15% жени на определен етап, процента надхвърли 15%. Аз бях една година заместник първи министър, бях в кабинета, където имаше над 50% жени. Сега Уелшкото събрание се е върнало към 42% жени. Но интересното е как това високо участие на жените е постигнато и продължава да се подобрява. Първо имаше квоти е, от двете основни партии. Третата партия също имаше много силни положителни мерки, подкрепа на жените. Имаше система на смесени избирателни райони, също пропорционално представителство, което допринесе за този резултат. Всичко това промени тона, промени начина по който се обсъждат въпросите в една пленарна зала. Но медиите играеха решаваща роля. От самото начало ББС искаше да отразява само спорните моменти, когато се вика, когато има караници и прочие, е, без да обръща особено внимание на видимото присъствие на жените. Благодаря. Алесандра Майорино от Италия има думата. Thank you. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря. Искам да дам актуална информация на колегите и на комисаря за състоянието с правата на жените, равенството между половете в Италия. Настоящия парламент е с най-високо участие на жените 34%. Разбира се, това не е достатъчно, но е по-добър резултат от преди. За пръв път в е, историята на Италианската република имаме жена, която председателства Сената. Освен това, имаме по-строги закони за борба срещу насилието срещу жени и убиването на женски зародиши. но има проблеми все още с някои от правата, които смятахме, че са решени. Например, достъпа до противозачатътни средства и правото на избор доста често се поставя под въпрос. Мнозина все още считат, че естественото място за жената е нейния дом и че може да се реализира само в майчинството и че тя е родена, за да бъде майка преди всичко. Но това са изявления, които са нещо от миналото. Затова апелирам към всички вас, колеги, да бъдем единни в дългият път, който предстои да изминем във всяка от държавите на Съюза, за да се борим срещу онези сили, които искат да ни върнат назад, за да можем да постигнем истинско равенство и по-добро развитие на нашите общества. Благодаря ви. Имаме още трима в списъка за изказвания. Още трима имаме в списъка за изказващите се така че ще помоля следващите оратори да се ограничат в рамките на една минута. Ева от Чехия има думата. najnižších až по po Организациите, които се занимават с равенство между половете, имат много важна роля. Днес това е много хубава възможност днес, че жените могат да обменят мнение и това по този начин да засилят своето самочувствие. Е, но важното е и мъжете да схванат, е, че ние е, трябва да имаме, искаме да имаме общества, в които се предлагат равни възможности. Това трябва да се преподава в училищата, в университетите и в някои страни. Мисля, че тази равнопоставеност вече е постигната. Благодаря ви за дисциплината. Госпожа Германа Брока от Португалия има думата. Благодаря ви. Поздравявам всички ви. Необходимо е да се промени менталитета, за да може да се постигне зачитане на жените в различни среди. Трябва да се засили участието на жените в ключови места. Това е очевидно но е и пречка, която трябва да преодолеем и която изисква стратегии, която изисква размисъл върху тези проблеми, които засягат не само жените, а цялото общество. Дълго време политическия свят в Португалия беше изцяло в ръцете на мъжете. И едва след Карамфилината революция се промениха нещата придобиването на право на глас на жените беше труден процес, за да се постигне по-добро равновесие между половете. Въпреки, че правната рамка в Португалия насърчава равенството между жените, нещата не са решени изцяло и не се гордеем с този факт. Необходимо е да се промени менталитета на гласите, за да могат да бъдат отстоявани изцяло правата на жените. Следващият оратор. Аз ще се изкажа по време на следващият, следващия панел, поради липса на време. Благодаря ви. Благодаря на всички участници от Националния те парламенти. Сега ще дам думата отново на гост-ораторите ни. Ако можете да се ограничите в рамките на по две минути всеки, за да започ... започваме с Хендрика Бохнерт. Радвам се, че от това, което чухме, се вижда, че и идеята за квотите не се счита за единственият е, инструмент, е, тъй като има и други начини да се насърчат жените да участват в политиката и да заемат високи постове. Напълно съм убедена, че това е единственият път е, да се ускори процеса. Нещо, което е много необходимо. Благодаря ви. Госпожа Мерил Кени има думата. Благодаря ви за направените изказвания. Мисля, че всички подчертаха, че трябва да се комбинират различни стратегии, като квоти, изграждане на капацитет, институциални реформи, тъй като говорим за институции, които се развиват от векове и които се доминират от мъже предимно. Необходимо е също да бъдем бдителни, както мнозина от вас подчертахте, постигнатото може да бъде загубено, не може да се счита за даденост на постигнатия напредък, така че ние трябва да внимаваме и в бъдеще. Сега Ангелика Млинер от групата АЛДЕ на Европейския парламент има думата. Да, ще се опитам да обобщя накратко. Най-напред искам да благодаря на всички ви, че сте тук чест за нас е, че имаме възможността да обсъдим тези въпроси заедно. Мисля, че тук се усеща в залата, че има нетърпение. Аз поделям това усещане, но забравяме нещо. Ние, ние излизаме от един период, който хилядолетия се е създавал. И аз съм изключително признателна за двата коментара от колегата от Италия, за това, че има отрицателно отношение в някои държави членки, има известно връщане назад. И ние усещаме това и в Европейския парламент. Ние трябва да сме наясно, че нищо не е дадено веднъж за винаги и че трябва да се борим упорито, както беше подчертано многократно тук. Колегата от Австрия, колегата от Литва казаха също нещо много важно, а именно, че трябва да подобрим самочувствието на жените – за да могат те да се кандидатират за участие в избори, да участват в политиката, но да не се занимават само с, в кавички казано, меки въпроси, защото това подчертава, че на тях не се гледа сериозно от комисията ФЕМ нещата също изглеждат така. Ние не сме законодателна парламентарна комисия, нямаме същите правомощия като ЕКОН или Инта или ИТРИ или която и да е друга парламентарна комисия. За това моето послание към политиците е да участвате в комисии, които имат по-голяма тежест плюс това да участвате в комисията ФЕМ. Аз участвам, например, в работата на комисията по промишленост и научни изследвания. И това ми дава възможност да се застъпвам за въпросите, свързани с равнопоставеността на половете. В встъпителното изказване на госпожа Бохняц беше казано, че трябва да се създават съюзи. Трябва да създаваме такива съюзи. Не можем да сме с еднакви мнения по политически въпроси във всички сфери, но ние трябва да сме единни по въпросите за равенство между половете, така че трябва да се съюзим. Европейският съюз, както и демокрацията изобщо, се базира на сътрудничество и компромиси. И това е на базата и това трябва да се разглежда на фона на поляризацията, на която сме свидетели сега. Аз считам, че като политик за мен би било чудесно, ако всички се съобразяват собственото мнение, но също оценявам, че колегите имат също много добри идеи. За това, за да имаме един добър резултат, трябва да се сътрудничим. Агнешка Ираче са колеги, с които работим съвместно по важни въпроси от общ интерес. Аз съм либерал и когато говорим за квоти, аз винаги защитавам тази идея за квоти. Това обаче не е само цел. Това е само един начин да достигнем до някакъв резултат – и след като нямаме достатъчно широко представителство на жените, което да отразява съвременното състояние на световното население, са необходими квоти, за да постигнем такъв резултат. Ако квотите са проблеми като терминология, може да го наречете, наречете розова пантера или каквото се щете, за мен е все едно. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха, тъй като казаха нещо много важно, че трябва да има една силна политическа стратегия за равенство между половете. Ние работим по този въпрос в средносрочна и дългосрочна перспектива. Надявам се, че следващият мандат на този парламент ще доведе до продължаване на работата по тази тема от е, силни е, политици, които ще станат част от този парламент. Искам да подчертая, че демокрацията не е, е демократична без равенство. Жените трябва да имат правото да гласуват, да водят кампании, да заемат високи позиции, без дискриминация, без да са подложени на враждебни коментари. Благодаря ви за вниманието. Желая ви всичко най-добро. Uh, благодаря. Много ви благодаря за изказванията. Благодаря на всички депутати. И сега давам думата на колегата Гарсия Перес, която ще ръководи следващия панел. Тя е готова, така че заповядайте. Извинявам се отново за гласа си. С нощи ми се случи това. Нямаше какво да направя. Please, uh, Скъпи приятели, моля да вземете местата си, тъй като ни разполагаме с достатъчно време. Е важно е да започнем дебата и да дадем възможност е, на всички, които желаят да се изкажат, да могат да го направят. Но това означава да започнем веднага. Сега ще говоря на испански, така че ако се нуждаете от превод, можете да се сложите слушалките. Добър ден на всички! Започваме с панела, който се отнася до участието на младите жени в политиката. Тук с нас са двама гост-оратори, на които искам да благодаря за участието в днешната проява на Инес, като бивш европейски депутат. Радвам се, че имам отново възможност да участваме съвместно в дебат. Искам да благодаря на всички ви за присъствието. Жените са 52% от населението на Европа и ако без нас не може да бъде изграден европейския проект, не могат да бъдат изградени нашите държави, нашите градове. Затова участието на жените в политиката е от основополагащо значение. Ще се позволя да кажа само две неща, преди да дам думата на моите а, колеги, но не искам да я пропусна възможността да използвам този дебат, за да кажа две неща. Първо, Европа е проект на ценностите и сред е, тези ценности е равенството между мъжете и жените. Унези, които участваме в е, проекта на изграждане на Европа, имаме отговорността реално да осъществим тези ценности за равенство. Не е случайно, че има правителства, в които не участва нито една жена. Не е случайно, че процентите на участие на жените в парламентите са по-низки от тези на мъжете. Нищо това не е случайно. Това е Европа, която има нервностойна структура. За това трябва да работим, трябва да имаме по-силна ангажираност и мъжете и жените, които споделяме необходимостта от равенство между половете. За да постигнем това, Квотите бяха важен инструмент, за да можем да бъдем днес тук, тъй като тези квоти без тях нямаше да се осъщ... да се гарантира участието на жените в политическата сфера. Благодарение на феминистите и на онези, които работих преди нас, ние днес сме тук. Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на жените феминисти, които изградиха едно по-равноправно общество и които ни дадоха възможност днес да бъдем тук, като настояваме за спазване на правата ни. Ние трябва да допускаме нашите дъщери да имат по-малко права, отколкото нашите майки. Така че ни предстои много работа. Благодаря ви за присъствието и се надявам, че утре, 8 март, по улиците на цяла Европа ще се каза едно нещо че трябва да имаме предвид разликите, но да се чуе и призивът за равенство в Европа, такава каквато я желаем. Сега искам да дам думата на нашата колега и приятелка, която е член на демократичното движение на жените в Португалия. Тя беше важен член на Европейският парламент и е за мен е удоволствие да й дам думата сега. Инес, имаш думата. Благодаря, ще говоря на португалски. Благодаря ти, Ираче. Искам да благодаря за отправената ми покана от страна на Комисията за правата на жените. Това, което ще кажа, е нещо малко по-различно, защото съм напълно убедена, че трудностите, пред които са изправени жените, що се отнася до тяхното участие, се държат най-вече на липса на права на ниво условия на труд. Има и културни различия, но и материалните условия са различни. Всичко това много тежи и най-вече тежи на жените. Най-вече на жените, които работят, които получават и по-малко. Не можем да говорим за участието на жените без да имаме предвид начина на живот на жените. Иначе ще станат невидими възможностите за участие в обществото. Така че социално-економически са мерките, които са нужни, за да се преборим с дискриминацията, което ще даде възможност на жените да участват. Има някои примери, които пречат на младите хора да участват в политиката и то редовно, имайки предвид поемането на отговорност. Не говоря само за спорадично участие, а редовно участие. Все повече договорите, които се подписват, са много кратки, несигурни. Жените искат да бъдат и жени, и майки, и има експлоатация на младите жени. Това е един бич за жените, които днес представляват огромен брой на а, договорите, които са с ограничен срок или частично работно време. Някои неща се подобриха последните години в моята страна. 2003 година 20% от работещите нямаха договор. Този процент се увеличи и до 60% сред жените под 25 години и 33% жените между тази възраст до 35 години. Жените са огромен брой от работещите парт-тайм или на ограничено работно време. 2013 година 64% от жените в моята страна работеха нощем или въобще на смени или през уикенда. Освен това, жените са свръхпредставени сред несигурните работни места. Това води и до факта, че жените печелят по-малко в европейския процент е 16% разликата по заплащането мъжите и жените. Тоест, ако съм в Португалия, 100 евро по-малко ще получавам месечно от мъжете при е, е, минималната заплата. Как ще си плащам сметките? трябва да търся нова работа, т.е. трябва да имам две работни места, ако искам да си плащам нещата. Трябва да се занимавам с семейството, с децата, да работя на две места и няколко уикенда ще се наложи да работя. Възможно ли е при такива условия да участвам граждански, политически в някаква друга организация или нещо друго? Не. Европейския съюз иска да участвам, казва той, като жена, но той от друга страна казва, че е по-добре нали, да се възползваме и от гъвкавост. Нужна е социална защита на майчинството, нужно е увеличаване на периода под директивата за отпуска по майчинство. Равенство между заплащането също е изключително изключително важно, за да няма това отрицателно въздействие върху семейството, защото и мъжете в крайна сметка не могат дори да искат да си позволят да отглеждат или да вземат отпуск, тъй като това ще намали много а, приходите на семейството. Затова е нужно да има съвместно използване на майчинството и бащинството. Трябва да се премахнат всички дискриминации, пред които са изправени майките. Те трябва да могат да се използват от правата, свързани с майчинството, и това да не оказва въздействие върху тяхната кариера. След това социалната помощ и отглеждането на деца. Има едно проучване, което показва, че урязването на бюджета за здравеопазване е довел до една по-голяма отговорност на частните услуги за жените, а не на обществените такива. Липсата на структури или високите цени карат майките да се отказват изобщо от работата, което оказва своето въздействие. Дори има жени, които въобще не, нос, не търсят работа, защото трябва да се грижат за семейството. Ако получавам минималната заплата от 600 евро и 300 трябва да давам за частни грижи за детето, за да работя, какъв е смисъла да работя? Ако пък трябва да се грижа и за възрастен човек, а, няма въобще как да се говори за избор. А, аз съм длъжна да остана вкъщи. Как да участвам, как да търся работа и в крайна сметка това се решава от ниските ми доходи, а не от мен. Затова младите жени е, трябва да получат гаранция. Те трябва да бъдат част от живота. Но не бива да забравяме, че те са принудени да правят този избор и на социално ниво има такова неравенство. Квотите правят така, че един вид мислим, че ще има равенство. Да, но отвъд тези квоти, жените продължават да не бъдат добре представени, особено сред най-низко платените. И се създава една иллюзия. Иллюзия, че жените са представени, а, когато са представени, ще се грижат по-добре за правата на жените. Но не е така, защото при партиите има идеологически избор. Трябва да се защитават идеологически права. Има много премиери, които показват, че това, че са жена, за съжаление, не им е помогнало особено много. Искаме истинска равенство между жените, за да може независимо от социалното, социалното си ниво, жените да участват. A dessa luta se comemorará amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Дата е провада на segunda conferência. Утре е Международния ден на жената. Тази дата бе предложена от Клара Цеткин. Много инициативи има за равенството на този ден. Ще има национална манифестация при нас за жените, които се борят. Благодаря много, Инес. Веднага искам да дам думата на вторият ни гост-оратор Карима Сахи. Тя е ръководител на кампании Equal Brussels към регионалната служба в Брюксел, която ще говори по въпроси, които са от особена важност за нашата работа. Ще говоря на английски. Благодаря ви за поканата. Първо място трябва да кажа, че не представлявам днес региона Брюксел. Но, както каза Ираче, аз съм ръководител на кампании. Започнахме една кампания за сексуалното насилие и даването на съгласие. Вчера започна тя, така че може да я потърсите. Надявам се да не сте разочаровани, че млада, когато млада жена говори. Не съм тук да представлявам младите жени или да говоря от тяхно име, но имаме прагматичен пример за въпроса, който бе обсъден преди малко за властта на жените в политиката и как да имат те повече власт. Нужни са цифри, които да подкрепят равенството на половете, но според нас имаме нужда и качество. Доктор Мерил Кен изказа интересни неща. За менторството и е, за това, че някой казва, че проблема е в самите жени, за че не са представени. Например, който аз ще ви дам – показва една менторска програма за жени от етнически мълцинства или мигранти от различни партии, различни държави членки. На последните избори от януари 13 до май 13 работих за Европейското женско лоби. Мисля, че имам представители тук. Координирах първата мрежа за менторска дейност. Тя стартира на 9 април 2013 година в Европейския парламент в Брюксел. Този проект бе разработен в рамките на кампанията 50 на 50. Тя изглеждаше така, ето вижте. Не искам да има някакво объркване с настоящата кампания на Европейското женско лоби. Искахме да подобрим представителството на жените и да повдигаме въпроси, свързани с равенството и те да бъдат част от приоритетите на Съюза. Трябва да спомена, че тази мрежа бе първата такава на европейско ниво. След малко ще обясня защо това е така. Всъщност, събрахме 11 евродепутатки, които бяха ментори и 11 жени, които искаха да се кандидатират в изборите през 14 година. Идеята беше по-добре да бъдат подготвени тези жени в кандидатурите им за европейски избори. Например, имаше евродепутатки, като например депутатка от Словения, от социалистите и демократите, както и австрийска депутатка. Програмата бе структурирана така, че да укрепи познанията, самочувствието и на тези дами да бъдат те по-добри кандидатки за евродепутати. Първо се споделяше опит на срещи с съответния ментор, след това в блог, на конференции, социалните медии, организирани тогава за демокрация посредством партийно представителство. В тази зала имаше едно мероприятие, което се наричаше Моят депутат е точно като мен – Тоест, искахме хората да се идентифицират с депутатите. Тогава имаше една американка конгресмен, която ясно каза, че ако жените не са на масата за вземане на решение, то тогава те са част от менюто така че това, за съжаление, продължава да е днес все още така. Това, което е много важно, е да се създават мрежи, особено за жени, които са част от политиката. Програмата включваше части, свързани с изграждане на капацитет, жените да знаят повече за европейските въпроси. И тогава се съсредоточихме върху умения за борба с популизма и да се разбере комуникационната стратегия на популистските партии и ефикасно да се комуникира с електората. Днес забелязваме, че има движение срещу джендера и то ще е нужно защото такива умения да се използват и там. След това практически опит за дейността на парламента, пленарните зали, пленарните здания в Страсбург, станите на комисиите, на политическите партии, как вървят те в парламента и така нататък. Трябва да кажа, че тогава имаше едно голямо събитие, организирано от жените в политиката. Събраха се стотици жени от парламенти от цял свят. Когато човек влизаше в залата, се усещаше че мястото на жените е в политиката. Много е важно такива събития да продължават да се организират. Говорим за модели на подражание, но жените трябва да бъдат заобиколени от други жени, които заемат по-висши постове, за да се вдъхновят от тях. Защо бе уникална тази програма? Имаше европейско измерение в нея, което бе много важно. Финансирана бе от Европейската комисия. Това са средства, които са отишли в правилната посока. Ще обясня и защо. Нещо друго интересно. Създаде се едно усещане за европейска идентичност. Капацитет у всяка една жена. Тези жени са граждани, които съзидават и които овластяват другите. Например, трябва да спомена Санче Ласия сред обучаемите, която бе избрана съвсем скоро за първия кмет на една община в Лондон, Дагенам. Тя бе кандидат на последните избори, но не бе избрана. The Labour Party's list Гюли Томбрук е from the Netherlands and from the Greens and she is now the international secretary of the... Има и други такива кандидати. В Нидерландия една колега, например, бе кандидат. Тя е кандидат също, бе кандидат при последните избори, но ще бъде и пак. И в заключение. Това, което програмата създаде, според мен, е нещо много важно. Много е важно да се овластят е, жени е, от малцинствен происход или с различен цвят на кожата. Европейския парламент трябва да отразява многообразието на всички хора в Европа, е, що се отнася до постигане, разбира се, и на равенство между половете, което е основната ни цел, но и що се отнася до възраст, младите хора, етнически происход, както каза и Инес. Един друг въпрос, свързан с многообразието, който е много важен, е социалния происход. Имаме нужда от жени, а, които идват от различни а, социални слоеве и с различни истории. Много често сме изправени пред непотизъм, една и съща жена с много мандати. Не бива да е така. А, участието политиката е нещо като заразна болест, но не е наследствена такава. Има и други мерки, които трябва да се предприемат, които трябва да покажат, че има многообразие и в Европейския парламент, и на национално ниво. Нещата трябва да се случат първо на ниво държава членка все пак. Нужно е да има проактивни мерки, за да се идентифицират жени, които имат потенциал да участват на следващите избори. И накрая един модел за подражание в жените. Бившия комисар, настоящ председател на Световната банка Кристалина Георгиева която каза, че самата тя има самочувствие и самочувствието е важно. Тя казва, че самата тя всеки път, когато се отвори някаква позиция на старше ниво, на ръководно ниво, тя започва да се съмнява дали може или не може. Ако тя се съмнява, какво да кажем за останалите – тя също казва, че нито, институ... нито една институция или държава няма да успеят, ако не се възползват от всички, от мъжете и от жените. Благодаря за вниманието. Благодаря на двамата ни гостуратори. Сега ще имате възможност да участвате в дебата. Постъпиха заявки за изказвания. Знаете, че трябва да спазваме регламента на около 2 минути изказване, за да може максимален брой колеги да се изкажат, след което да дадем възможност на гостораторите също да се е, изкажат. Романа Херовик е, от Харватия има думата. Es posible que yo haya pronunciado fatal el Може би зле произнесох името ви и за това не знае на кого съм дала думата. Но, es que no. Я aprovecho para... Извинявам се. Може би произношението ми не е както трябва. Няма я в залата. Тогава следващият оратора Кристина Норизнити от Румъния. Ще говоря на френски. Euh, Ще говоря на френски, тъй като смятам, че на езиково ниво всички трябва да имаме равни шансове. И за това си слагам шапката на преподавател. Аз съм преподавател по френски. Искам да говоря на Инес. Да, вярно е. Ако нямаме време, ако имаме деца, ако имаме трудности в работата, трудно може да се включи човек в политиката. Нямаме време да се превърнем в политици и да се ангажираме и е много трудно. Аз също съм жена, имам едно дете, сама го отглеждам, трудно ми е да участвам в този живот, е, в политически живот, ги предвид ежедневието ми. Две години и половина се занимавам с политика. Защо? Защото сина ми вече порасна, работи и съм напълно съгласна, че жените трудно могат да се занимават с политика, защото трябва да чистят, да пазаруват, да си гледат децата, Образованието е първата задача, така че това е. Като преподавател мога със силност да кажа, че всички положителни мерки, за които днес говорихме, няма как да станат факт без образование. Всичко връща към образованието. За съжаление, ние нямаме програма за равни шансове в Румъния. Все още е пълно с сексистски стереотипи в моята страна и уязвимите групи не са представени. Няма сексуално оборчение и образование, репродуктивно такива, сред близо 90% от училищата. Аз като депутата държа много на това, образование сексуално обучение и равни, и равни шансове. Такова обучение трябва да има в училищата. Постоянно се занимавам с публични консултации и така нататък по тази тема. И има много и законодателни инициативи по тази тема, които участвам в а, нашия парламент. Наскоро гласувахме за актуализация на а, участието ни в Истанбулската конвенция. Ние ратифицирахме тази конвенция в 2016 година. Говорим за задължително обучение и образование в тази сфера, но не е настъпила промяна за идната учебна година. Така че на ниво образование все още не сме успели да постигнем напредък. Много неща трябва да се направят. Трябва да продължим обаче да работим, да вярваме в това. Желая на всички жени, които са тук, да си вярват. Благодаря. Thank you, Mrs. Юристини. Now have the floor. Марила Аристон от Кипър има думата. Καλή σας μέρα. τα εμπόδια που συναντούν... Благодаря, наистина жените се сблъскват с редица препятствия, когато се опитват да влязат в политиката. Някои от тях са непреодолими. Независимо от постигнатия напредък, кипърските жени имат редица проблеми, които им пречат да влязат в политиката. Е, до голям, много от тях се дължат на традиционната роля на жената, е, репродуктивната роля и е, ролята на домакиня. Това е основна пречка и липсата на необходими е, е, институции, структури, които предоставят грижи за детето, е, също пречат на жените да влезат в политиката. Това е сериозен проблем. Така че преодоляване на тази традиционна маргинализация на жените е в центъра на нашето внимание, основна наша задача. Това ще е единствения начин жените да могат да влязат в политиката, ако предприемем мерки, така че да можем да променим традиционната неговата е, ограничена е, късогледа е, роля на жените, ще успеем да. Като разбира се, трябва да съчетаем традиционните с новите аспекти, в които да преобладава принципа равнопоставеност между половете. Разбира се, образователните системи ще трябва да играят особено важна роля. Е, оправомощаване е, на жените, е, създаване на една по-широка мрежа извън домашната среда. Това трябва да се прави във всички институции, които да образоват хората, за да могат жените да реално да участват в политиката. Според мен, трябва да ангажираме жените и на нишите нива в политиката, на е, какво се прави в нашата страна? Редица мерки са е, предприяти и според мен кипърското общество вече е озряло. Ние сме готови да поемем по нов път, да сменим начина си на мислене. Отново мисля, че момента е настъпил и можем да, е, да създадем една среда, в която жените да играят важна роля те да ни представляват в политическия живот на страната и да стигат до най-високи нива в управлението. Но за да се случи всичко това, трябва да работим заедно. Не само ние в Кипър, но и в международен план. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Кунева от Европейския парламент. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Благодаря. Първо да ви да пожелая всичко най-хубаво, да ви честите Международния ден на жената и е, да изкажа подкрепа за борбата на жени, към борбата на жените, но и на всички човешки права, всички е, човешки същества, които се борят за права. Защо обсъждаме точно тази тема днес? Е, толкова, е, толкова ли много права се нарушават е, ежедневно? Да, смятам, че това е проблемът. Жените и особено младите жени в момента се борят да преодолеят е, сериозни препятствия по пътя си, е, които е, съществуват от години и след многократни опити да бъдат преодолени, те продължават да стоят пред нас. Тук говорим за пенсии, за заплати, да не забравяме и насилието срещу жените, защото са ни нужни и мерки, и политики, които ще дадат решение на тези сериозни проблеми. Говорим за младите жени в политиката. И не само защото наближават европейски избори и защото трябва да намалим различията в представителството на жените и, жени, и участието им в парламента, но и защото е необходимо отново да окажем натиск и да поставим феминистичната политика на, в центъра на вниманието ни, защото правата на младите жени по-специално, за съжаление, сериозно биват нарушени е, чрез редица проблеми и то проблеми на системата. Системи, широк и, е, и е, важни проблеми. Жените могат да предложат е, нещо по-различно, но ние не можем да открием какво могат да направят, какъв е, е техния альтернативен подход, ако те нямат възможност да влязат в политиката и да се изявят. И от момента, в който бе създадена комисията ФЕМ, въпросите за равенство между половете се е, решават. Десет години, както е създадена тази комисия, е, за съжаление обаче не е направено достатъчно. Ние се движим с е, е, много бавна скорост. Трябва да ускорим темповете на работа, за да изтласкаме жените напред, за да играете важна роля в политиката тук в Европейския парламент, в институциите на е, Европейския съюз, е, трябва да се прави това. Жените трябва да имат възможност да участват на най-високо равнище, за което е необходимо законодателство, което да насърчава равенство между половете. Реално, на практика. с, чрез последната директива, която насърчава съчетаване на професионален и семейен живот, това може отчасти да бъде постигнато. Особено след последните е, триалози по тази директива, наистина става ясно, че трябва да продължим натиска е, в тази посока. Промените няма да станат е, е, без усилия. Ще трябва да работим заедно, ще трябва да се борим с съществуващите териотипи, които са от, останали от памти века. Е, така че трябва да работим много напрегнато, за да преодолеем е, бариерите на патриархалното общество, които съществуват от е, век и веков. Борба с тези стереотипи, разчупването им е, е, е, това, което трябва да направим. Ако смятате, че моментът е озря, назрял, трябва да се съгласим с това, което е казала Роза Люксембург. Свободата на жените означава социална свобода ако не искаш да кажеш, може да, ако не ти харесва, не се наричай феминист, но независимо как се наричаш, трябва да се бориш за социално равенство. А социално равенство означава за всички мъже и жени. Благодаря. Сега, благодаря госпожо Кунева. Мисис Мария Телерети from Greece. Сега госпожа Мария Телерити от Гърция има думата. Благодаря. И аз съм съгласна с португалската ни представителка. дерегулиране на пазар на труда, дерегулирания пазар на труда, несигурните работни места са сериозен проблем, съчетани с мерките за економии и кризата. Всичко това са допълнителни препятствия пред жените ежедневната битка на жените за оцеляване, за техните семейства, създаването на стабилност на пазара на труда, това всъщност са проблеми които са много е, сериозни и са сериозни пречки по пътя на жените. Като добавим е, е, страховете, напрежението и огромното бреме, което е, носят на плещите си жените в е, домакинство, в е, ежедневния си живот, можем да си представим колко трудно ще им е да бъдат активни в политиката. Така че трябва да възприемем политики, които регулират така пазара на труда, че да подобрят условията на труд и да е, е създадат равни възможности за мъже и жени. Важно, важно заплащане. Това е особен проблем. Особен проблем е и е, разпределението на домашните е, е, е функциите, е, домашните функции между мъже и жени. Т.е. да има възможности е, такива, че мъжете и жените да играят важна, еднаква роля в отглеждането на децата и е, в домакинството трябва да търсим, както споменах и преди, е, съвсем е, конкретни политики. В много страни в е, семейството играе е, е, специална роля и ако се вгледаме, тогава ще разберем какви, къде се крият проблемите. Социалните обслужване, социалните услуги, това е много важен аспект от работата ни равенството между половете, е, млади жени е, трябва в обществото да се е, подхранва на съзнанието за ролята на жените, да се преодоляват стереотипите, да се възприемат практики, чрез които да се отървем от традиционните, е, закостенелото схващане за традиционната роля на мъже и жени. Трябват ни конкретни инициативи в това отношение. Тук медиите могат да играят много важна роля, както и образователните институции. Но медиите също е, да е, отправят и да предават посланието за равенство и за това, че жените са достойни да участват в политиката. Благодаря. Благодаря. Сега е, е, госпожа Лорен Клифорд от Ирландия има думата. Благодаря. За мен е удоволствие да бъда тук е, на тази интересна среща. Благодаря, че ми давате думата. Много интересно ми беше да изслушам дискусията по е, разликата в заплащането, защото економическите фактори са важни за участие на жените. Мисля, че достъпа на жени до парични средства е много важен фактор, за да имат те възможност да участват в политическия живот. Квотите играят важна роля, играха важна роля в Ирландия в последните общи избори 16-та година. За пръв път е, е, е, имахме възможност да проверим на практика, да изпробваме на практика нашето ново законодателство за квотите в избирателния е, закон, защото е, мисля, че политическите партии трябва не само да излъчват жени, които да ги представят, представляват на избори, но и да предоставят съответните средства, за да могат те да водят ефективна кампания, за да бъдат видени и чути. Е, тази мрежа от поемане на шефство, от е, подпомагане е много важна и наистина да имаш някого, който е, е пред теб, който е минал по този път и който може да те подкрепи, да ти е, помогне. Това е много важно. Аз е, го изпитах на гърба си през последните избори. Много важно е наистина да се помага и на жените, които сега започват някаква дейност. Затова трябва да обръщаме повече внимание, да отделяме повече време на нашите млади колеги партийни братя и сестри. Сега, седата, в която работят жените в политиката, Интересно ми беше, е, когато чух за кампанията, моят депутат, моя представител е човек като мен. Е, трябва да внушаваме на жените не трябва да внушаваме жените е, че е, те са нещо изключително, че те са някакви, е, някакви съвършени същества, защото понякога това има обратен ефект жени, оби, техните е, колеги, е, е, жени е, оби, е, имат усещането, че са е, втора категория и че нямат качествата на тези постигнали, е, влезли в политиката понякога се обръща прекалено много внимание на а, е, така приятелската а, благоприятна среда за политика. Аз бях е, адвокат а, е, и съм наясно, че много а, работни места, много видове кариера са неблагоприятни е, за жените, така че не трябва да е, говорим преклено много и да наблягаме на трудностите на жените в е, е това отношение, за да не ги е, обезкуражаваме. Е, много добре е, е, разбирам хора, които казваха, когато участвах в последни избори и не, не стигнах, не бях избрана, добре, че не те избраха, защото как щеш да съчетаваш семейството с работата си? Мисля, че трябва наистина да, да се опитаме да променим начина на мислене в това отношение. И, но от друга страна трябва да внимаваме и да не да не е, прекалено много да не е, наблягаме на това колко трудно е да бъдеш е, депутат и жена също времено. И сега госпожа Тамарес от Португалия има думата. Последно. Ще говоря на португалски. Младите жени в политиката е, имат големи е, трудности. Да бъдеш е, съпруга, майка, е, е, се смята за нещо много трудно. Това е често срещан начин на мислене. Например, аз бях бременна, когато влязах в политиката Е, имах е, също времено първото си дете, което беше тригодишно и е, втора бременност и наистина на момент се питах дали ще мога да продължа политическата си кариера. То, разбира се, ясно е за всички колко трудно е да бъдеш и майка, и политик. За това е необходимо да се промени начина на мислене. Една жена не, не трябва да смятаме, че една жена, която влезе в политиката, трябва да промени изцяло начина си на живот. Но а, пък от друга страна, жените, които влизат в политиката, да променят самата политика. Ясна е целта. Жените трябва да участват в, по-активно в политиката защото те могат да играят важна роля в това отношение. Не бива да се делим на мъже и жени. Самото... Тук самите понятия вече говорят за сами по себе си. Времената се промениха. Разбира се, Важно е, е човек да има достатъчно време и за децата си, но е, проблемът именно е как да се комбинира това с е, служебните отговорности. В това отношение имаме различен опит. в отделните държави членки но винаги изниква въпроса за грижата за децата, когато една жена е, заеме пост, който ангажира изцяло нейното време и внимание трябва да се освободим от е, тези старомодни клишета. Това не става, не може да се прави едновременно. Само ако е поставена на същата е, база, на, на, същ, на, на едно ниво с мъжете, можем да преодолеем тези клишета. В е, е, когато е, в Европа, когато в лицето на, на трудности жените са първите, които страдат. Младите, особено младите жени, също са страдат от липсата на, на стабилни работни места. Например, отпуските е, по майчинство и бащинство би трябвало да са е, равноправно разпределени между бащите и майките. Правата трябва да са еднакви за мъже и жени, е, що се отнася до родителските грижа. По тази тема има доклад, е, е, който е посветен изцяло на отпуските по майчинство и бащинство, като се сравняват е, опитите на отделните държави членки. Благодаря. Преди да дам думата на гостораторите ни, за да отговорят на някои от вашите коментари, искам да кажа, че когато говорим за политиката на компромисите. Не го правим сами. Нашите баби и майки са работили в къщи. Сега нези, които са наши партньори, мъжете, също трябва да участват в споделянето на домашните отговорности. Предвиждат се родителски отпуски. Ние не бихме искали да бъдат изцяло неприхвърляеми за мъжете и жените. Ние бихме искали да може да има взаимозаменяемост. Ние искаме всичко да падне отново върху плещите на жените. Но е предприята положителна стъпка. Това е стъпка към гарантиране на равните възможности и равенството на мъжете и жените на пазара на труда. Една жена, която работи, не трябва да бъде изправена преди избора дали да запази работното си място или да стане майка. Le paso la palabra. Искам да дам думата на Инес Субер. Когато говорим за политическото участие на жените или за достъп до политически постове за жените. Не трябва да гледаме само към жените, които вече са постигнали нещо в политиката, а трябва да гледаме и към останалите. Трябва да участваме, увеличим участието на жените в парламентите, и това не може да стане, ако не се борим срещу структурните причини, които пречат за по-широкото участие на жените в политиката. Така че трябва да се целим по-високо. Благодаря. И сега искам да дам думата за заключение на Карим, Карима Захи. Да, доста е необичайно да има две карими в е, един панел. Благодаря ви за интересната дискусия. Присъединявам се към колегата от Гърция, която каза, е, че пожелава всичко най-добро на жените в е, Международния ден на жената. След 5 години аз виждам, че има напредък, но би трябвало да стават промените по-бързо. Трябва да се реализират промените в кратки срокове, за да се постигне реално равенство между мъжете и жените, за да могат жените да имат широко участие в вземането на решения на всички равнища. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Захи. Сега искам да дам думата Председателят на Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент от групата на Зелените, госпожа Карима Дели. Аз ще говоря на френски. Благодаря ви за поканата, уважаеми колеги. Чудесно е а, тази комисия за правата на жените а, да разширява своите правомощия в Европейската Европейския парламент. Благодаря на теб и на останалите колеги. Аз съм председател на Комисията по транспорта. Никога тя не е била председателствена от жена през всички тези 40 години, което е скандално. Когато дойдох в Европейския парламент, бях много млада. и институциите, политическия свят бяха създавани от мъже за мъже. И тъй като дойдох на млада възраст, ще ви кажа един анекдот, при да пресепя към заключенията. Господин Бусек тогава беше председател на парламента. По време на един обяд той каза, Добър ден на всички депутати. И след това се обърна към мен и каза, благодаря за отличната работа, която вършите. И той ме попита, колко езика говорите. Аз казах, три езика. Въпреки, че харесвам преводачите. А, но аз съм превода... не само преводач, но и депутат. Хубаво е да сте млад, динамичен и да бъдете в политиката. Ето това е посланието. И когато слушах това, което беше казано тази сутрин, виждаме, че бариерите остават. Казваме се, да, трудно е за една жена да бъде в политиката и също времено да работи 12 часа, тъй като а, се изисква да бъде и добра майка, добър шеф на предприятие, изобщо в работата си да бъде съвършена в домакинските задължения, което е също е важно, да бъде и добра съпруга. Всъщност, какво прави обществото? Обществото ни вини, нас, жените. И това е проблемът ни. Защо младите жени не искат да влязат в политиката? Защото и вие го казахте. Благодаря ви много за това. Има конфликт е, на социално ниво. Ще дам конкретен пример. Аз съм а, е, а, е, деветото а, дете. Моят а, баща беше работещ човек и аз исках да бъда политик. И това не беше насърчавано, защото не се гледаше на него като на работа. Така че ние трябва да казваме, че може да се преодоляват бариерите. Вие многократно казахте, необходимо е да има и равенство в заплащането, защото положението е скандално. Колко резолюции вече бяха прияти Имаме е, харта за основните права, имаше големи изказвания, край на дискриминацията, равенство между мъжете и жените и че всичко това е част от ценностите на Европейския съюз. Но на практика какво сме постигнали? Когато гледам последния доклад на економическия форум, Световния економически форум, включва 190 държави, проучването, където се казва, ако продължаваме сегашния ритъм, равенство между мъжете, е, жените ще се постигне след 108 е, години. Е, аз не мога да чакам 108 години за това. Тоест, е, трябва са необходими не само закони, които да се приемат, а и да се прилагат и да бъдат въведени санкции а не може да се допусне да има разлика в заплащането, защото ние имаме същите възможности, същите компетентности, както мъжете. Затова е недопустимо за равна работа да има различно заплащане. Колко са жените, които участват в управлението на предприятия, Може да има изисквания да има определен паритет, но това постигнато ли е? Не е. Законите за паритета ни отварят вратите. Трябва да отидем по-далеч. Присъствието на жените не трябва да бъде само сферата на политиката, на синдикално ниво, на ниво предприятия и прочие. Ние също се борихме и за отпуск по майчинство и бащинство, да има съчетаване на личния и професионален живот. Така че искахме да има родителски отпуск. Настоявахме за това и постигнахме известен напредък, но има държавни правителствени ръководители казват, не, не, това ще е много скъпо струващо. Как може през 2019 година да имате подобна позиция, да казвате, че подобно нещо ще струва скъпо? Защото ако и бащата може да взема отпуск, това е полза за, за всички. Не само ние имаме деца, но и мъжете. Така че трябва да се постигне напредък в това отношение. И на последно място – жените понякога остават с впечатлението, че не правят достатъчно. Теоризират се някои, теоретизират се някои аспекти. Понякога не можем да преодолеем социалните и психологически пречки. Казваме се, не можем да влезем в политиката, защото това е трудно, трудно е да се организира. И освен това, има разбиране, че всичко това е много сложно. Ние си поставяме тези пречки. Казва ни се, че не можем да се наложим като лидери, че нямаме самочувствие, в... не вярваме достатъчно в собствените си възможности. Вие го казахте всичко това. Има цял списък от блокиращи фактори, които се налагат от обществото върху жените, без те да си дават сметка за това. За една жена през 2019 година и само няколко часа от, от а, деня на жената. Искам да кажа, че трябва да вярваме на жените. Жените трябва да са дръзки. Трябва да участват в политиката, да имат самочувствие, да покажат, че имат същите способности като мъжите, мъжете. Да кажем, че светът трябва да отчита участието на всички жени и че не искаме да се ограничава нашата социална роля. И така, а, карайте своите а, жени, своите приятели, а, своите майки също да поемат а, ангажимент, защото вие, мъжете, също можете да ни помогнете, тъй като не можем да правим това а, сами. Вие трябва също да се ангажирате, трябва публично да кажете каква е визията за бъдеще и това да бъде е едно общество с истинско равенство между мъжете и жените, така че да напредваме заедно. Благодаря ви. Muchas, muchas gracias, колега. Благодаря много, колега Дели. Приключихме пламенно тази част от срещата ни и сега ще дам думата на Пимента Лопес, който е заместник-председател на комисията ФЕМ и на госпожа Могерини за заключения по днешните ни разисквания. Muito bem. Uh, avançamos no. Нека да продължим нататък по дневния ред. Е, очакваме възможността да изслушаме върховния представител Федерика Могерини, която ще направя заключително изказване след стимулиращието изказване на колегата ни. Е много трудно да привнеса още елементи към този дебат, като имам предвид всички изказвания, които бяха направени от ваша страна тази сутрин. Трудно е да предложа нещо ново. Но като заключение бих споделил само няколко неща. Тази парламентарна комисия, както обикновено, прави много задълбочен размисъл по въпросите за равенството и по какъв начин може да се разреши проблема. Стана много ясно тук, благодарение на вашите изказвания, независимо от гледната точка и акцента, който беше поставен от ваша страна, че има един общ знаменател, а именно ограничаване на участието на жените в политическия живот и че това е, е свързано с причини, които отиват доста по-далече тъй като зависи от социално-економическата рамка, от различни аспекти на неравенството и дискриминацията, на които системно са подложени жените. Ние вярваме, че не е възможно да имаме един, едно общество на социален а, про, прогрес, а, ако не се обхванат всички сфери на живота. Има доста анализи, много статистически данни, които показват в количествено изражение как изглежда това неравенство, бедността, неравенството на пазара на труда, също относно закрилата на майчинството и бащенството. Всички тези закони, всички тези стратегии, конвенции целят да се подобри намирането на отговор, но това, което стана ясно и от почти всички направени тук изказвания, е, че въпреки, че има постигнат напредък в правно отношение, което е нещо важно за функционирането на всяка демокрация, все още липсва реализирането на практика на всичко, което е предвидено. Одобрихме резолюция неодавна за това, че има отстъпление от отстояването на правата на жените в Европейския съюз, такива сфери като работното място, защитата на майчинството, образователните аспекти, въпроси, които са много актуални Например, като за съжаление насилието срещу жените. Съществуват действително закони, които са много всеобхватни, но те не се прилагат на практика изцяло. Тоест, има очевиден риск. Има много декларирани намерения, има законодателни решения, но конкретните мерки от страна на правителствата и от Европейския съюз не са достатъчни, не водят до съществена промяна, която да гарантира равенство. Бяха посочени данни за постигнатия напредък от между 2005 и 2015 в някои страни видяхме, че а, този напредък е твърде скромен. Много се говори за съчетаване на личния и професионален живот. И отново беше подчертано тук какви са трудностите в това отношение. Липсата на защита на работното място, на защита на майчинството, всякакви видове дискриминация, които изтласкват жените от пазара на труда и които водят до утвърждаване на неравенството. Има изследвания, които посочват след 200 години, ако следваме този ритъм, можем да достигнем равенство. Но това не може да бъде наша цел. Не можем да чакаме 200 години. А, така че трябва да използваме това, което вече съществува в юридически план и да се гарантира реална закрила на работното място, да се спазва принципа на равното заплащане, нещо, което беше многократно споменато тук. В Франция има 11 закона, които гарантират равенството в заплащането на все още. Това не е реалност. Има ги законите, но мерките за тяхното прилагане не са взети от компетентните органи. Нужно е в крайна сметка на практика да се случва нещо, а не само да се пише на хартия. От всичко, което чухме тази сутрин, съвсем ясно се забелязва, че участието на жените в политиката не трябва да бъде самоцел. Задължително е да се заложат необходимите условия, които да позволят на жените да играят важна роля, за да има равенство. Но този процес трябва да върви ръка за ръка с промяната на всички тези фактори, които ограничават участието на жените в политиката. И въздействието върху личния им живот. Говорихме за това, че са все повече несигурни договорите, на които работят жените, работното време е странно, увеличаващата се бедност, една четвърт от населението на Съюза близо е на ръба на бедността и социалната изолация. В рамките на този процент, мнозинството са жени. най големия процент хора, които са изправени пред бедността, са жени. Несигурните работни условия също засягат жените а, директно. Що се отнася до полагане на грижи за някой от семейството. Отново много жени излизат от пазара на труда, защото трябва да полагат такива грежи заради избора, който трябва да направят, понеже няма други възможности, които обществото да предлага. Трябва да се защити и отпускът за майчинство. Това ограничава възможностите на жените. Със закон е защитено майчинството, като отпуск. Често жените могат да загубят работата си, ако поискат наистина да се изпълни закона, ако държат на това, което пише в закона да бъде изпълнено. Правителствата на Европейския съюз са предприели мерки, но смятам, че са нужни други действия, за да може тези намерения, които споменахме и тази сутрин, да се превърнат в практика. Няма да отнемам повече време. Обеден съм, че чухме много интересни изказвания. Приносът е ясен, бяха начертани също и пътища за промяната, за гарантирането на равенството. И накрая ще кажа, че борбата за равенство не трябва да се ограничава само до отбелязването на 8 март. Борбата за равенство трябва да бъде в ръцете и на мъжете, и на жените ежедневно. Е, е, е, асум, que seguramente também entre a Comissão das Mulheres Uh, аз лично съм поел този ангажимент. Работя за това и в Комисията за правата на жените. Обеден съм, че всички ще работим в тази посока, защото в противен случай е, ще е много трудно постигането на всичко това. Не искаме след 5-10 е, е, години да се окаже, че сме изправени пред същите проблеми и нищо не е било постигнато. Искаме всъщност да преобразим обществото, като равенството да е нашата цел. Това означава осезаеми действия. Имаме ли някакви новини да попитам аз сега, що се отнася до участието на комисаря? Ще бъде тук, ми се казва, след минута. Така че трябва да изчакаме. Само за секунда и ще чуем изказването на Федерика Могерини. Преди това искам да благодаря на всички, които се присъединиха от националните парламенти. Искам да благодаря на всички, които работят по темата в Европейския парламент. Благодаря на всички, които бяха днес тук. Така че съвсем кратка пауза сега предстои докато чакаме да дойде комисаря. Ora, eh, eu pedia só aos presentes que, que pudessem. Искам да ви помоля да седнете по местата си. Много ви моля, седнете по местата си. Представители на комисията идва. Може би ще продължим без превод, тъй като преводачите приключват сега работата си. И наистина тяхната работа е доста тежка. Така че... So without um, uh, further delay, I would pass uh, uh, the word to, to the Commission Federica Mogherini.